Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, уважаеми госпожи и господа. Мислите ли, че можем вече да започнем с заседанието? Thank you. Thank you. Благодаря ви. И така, обявявам за открито заседанието на Комисията по регионално развитие на 7 декември. Започваме с приемане на дневния ред за днешното заседание. Имате ли някакви коментари, предложения по дневния ред, господин Ван Нистелрой? Благодаря. Не е нещо, кой знае какво. Но се питам дали Няма някакви конкретни разпоредби за това, какво са, когато се попита какво се случва, когато конкретният министр от председателството идва на заседания да ни информира. Ето, очаква се през януари да дойде румънския министр, за да ни информира какво се случва по отношение на регионалната политика. Не е ли предвидено това така, в момента? Имате предвид и естонския министр. Да, казва господин Ван Нистелрой. Да, те винаги идват в началото и в края, но тук не виждам предвидено това в дневния ред. Председателката, това не е предвидено в дневния ред за днешното заседание. Новото председателство започва през януари, тогава е предвидено такова представяне, но разбирам каква е идеята ви. Но не, няма предвидено участие на естонски министър. We, we had the meeting with him. Имахме заседание с негово участие по време на заседанието с членове на националните парламенти. Тогава той беше поканен на това заседание през месец ноември с представители на националните парламенти и тогава той ни представи постигнатото. Така че вече е взимал участие. Any, any Имате ли други бележки, коментари по дневния ред? Няма такива, благодаря ви. В такъв случай дневният ред е прият за заседанието. Приемане на протокола от заседанията, проекто протокола от заседанието на 13 ноември. Протоколът можете да намерите онлайн. И ако няма възражения, на днешното заседание предлагам, както обичайната процедура, протокола да се счита за прият. Съобщения на председателя, следващата точка. Имам няколко съобщения като информация на членовете на нашата комисия. На първо място, понеделник тази седмица се проведе среща на председателите на комисии, господин Димитър Цанчев, българския постоянен представител към Европейския съюз и председател на Корепер 2 за предварителна дискусия за законодателните досиета, по които ще трябва да работим през първото полугодие на идната година. Дискусията беше от техническо естество. Нашата част от това заседание – постави акцент върху досието Омнибус, което планираме да приключим до края на годината. Това означава, че по него няма да се работи по време на българското председателство. Споменахме двете досиета, които бяха приключени и имаме първоначално споразумение с съвета и очакваме да се подпишат по време на сесията в Страсбург. Разбира се, посочихме, че предложението за следващата многогодишна финансова рамка ще се приеме на 29 май. Това е информация поступила от комисията. И съпътстващите законодателни предложения, които ще последват незабавно след това, каквото и да означава това. Това е информация от комисията и от съвета. Другото съобщение, което беше споделено от предстоящото председателство, е, че българското председателство ще организира конференция на високо равнище Кохезионната политика на Европейския съюз възможности след 2020 година за сближаване и устойчиви региони тази конференция ще се проведе в София на 8 юни 2018 година. Проведох разговори и ще изпратя официално писмо от името на нашата комисия, като ще помоля за покана за делегация от страна на Комисията по регионално развитие. Това е по тази точка. На 15 ноември присъствах на конференция, организирана от, в Страсбург от комисар Буц за инвестиране за свързване на Европа. Сред основните дискусионни теми бяха следващата многогодишна финансова рамка и резултатите от почти пълното а, разходване на след, средствата почти 93% по механизма за свързване на Европа и амбициозното ниво на инвестиции за следващите програми в областта на транспорта. Много ясно послание беше очертано, а именно, че има необходимост от инвестиции в сектора на транспорта. Никой не може да каже нещо противно, но визията на комисаря е, че те трябва да бъдат отпуснати чрез механизма за свързване на Европа, а не по структурните фондове. Защото механизмът за свързване на Европа се управлява по-добре, централизиране като механизъм и има по-добри резултати. Това беше основното послание от дискусията. По отношение на бъдещата многогодишна финансова рамка, посланието от тази общност, свързана с сектора на транспорта, е, че необходимостта от инвестиции в сектора на транспорта през следващата година ще бъде повече от 700 милиарда евро. Третото ми съобщение касае последната инициатива на комисията, вероятно сте се запознали с факта, че вчера сутринта комисията обсъди пакет от мерки, сред които и законодателни предложения и становища като принос за стартиране и подновяване на Европейския съюз след финансовата криза и решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Пакетът ще се обсъди на 14 и 15 декември в контекста на срещата на върха. Две от законодателните предложения засягат работата на нашата комисия, тъй като касаят структурните реформи. На първо място става въпрос за регламента за програмата за подпомагане на структурните реформи. Предложението е да се увеличи общия бюджет от 143 милиона, така както беше решено, на 300 милиона евро за периода 2017-2020 година и да се промени целта на програмата, така че тя да бъде по-насочена към държавите членки, които се подготвят за да се присъединят към еврозоната. Второто предложение е свързано с изменения към регламента за общите разпоредби, с което да се даде възможност на държавите членки да използват резерва за постигнатите резултати в рамките на настоящия Европейски фонд структурни и инвестиционни фондове за структурни реформи тъй като тези а, суми възлизат на 6% от а, национално определените а, средства по тези пет фонда, а, самите суми които са предназначени, са много високи по отношение на различните държави членки. Очаквам тези предложения да бъдат представени и в пленарна зала идната седмица в Страсбург очакваме те да бъдат в акцент в работата на Комисията по регионално развитие като водеща комисия. Предстои да видим как ще се развият нещата. Очаквам известни конфликти между нас и някои от другите парламентарни комисии, както беше установено от самото начало на програмата за структурните реформи, но след като те бъдат оповестени, ще видим как ще процедираме. Господин Ван Нистелрой, благодаря за представената информация и това наистина пряко касае нашата работа през следващите 6 месеца и влиянието, което ще има върху многогодишната финансова рамка. Две бележки. Първо, механизма за свързване на Европа. Ясно е, че когато говорим за Европейския кохезионен фонд и средствата по механизма за свързване на Европа, беше много ясно, че става въпрос за цел, обвързвана с кохезията, средства насочени към кохезията. Ето защо наистина това беше идеята да бъдат под шапката на една централно управлявана система, за да има по-добри резултати добре, средствата трябва да бъдат в тази централизирана система по механизма за свързване на Европа. Това не отговаря на нашето решение нито от гледна точка на транспорта, нито от наша гледна точка. Защото Комисията по регионално развитие даде този начален тласък, за да има трансгранично участие и резултатност, но трябва да работим в тази насока. На този етап господин Новаков изготви доклад за изпълнението в сектора на транспорта и двете неща трябва да вървят паралелно, защото съвсем скоро ще се проведе дискусия по предложението на комисията. Това е първото. На второ място, това, което вие казахте за новото предложение от вчера. Ако се задълбочим в това предложение, Нещата стоят точно така, както вие казахте, промените в законодателните актове, които ще бъдат представени в пленарна зала. И тук имаме много стабилна основа за регионите и градовете в рамките на тази програма за подпомагане. Програмата върви доста добре по отношение на броя на държавите, които а, са обхванати и първият транш през 2017 година беше много голям, има голяма активност. Намерени са допълнителни средства междувременно, за да се удължи функционирането на тази програма. И както вие казахте, наистина нещата се свеждат до това, че имаме един наш регламент и ако той се промени, те ще тези промени ще бъдат по този наш общ регламент. Трябва да има конкретни обосновки и становища, защото ако вземем предвид многогодишната финансова рамка, това е един бюджет, който ще бъде свободен и ще падне в областта на економическите въпроси през следващите години. Това е много важен момент и сме готови да продължим да работим усилено в тази насока. Така че наистина разчитам на вас и на секретарията, след като чуем информацията, която ще ни бъде представена следващата седмица и на базата на дискусиите на координаторите днес. Председателката, да, ще обсъдим темата и по време на заседанието на координаторите, но мога да ви уверя, че както и в предишни случаи ще положа всички усилия. Не е лесно, Изобщо не е лесно, знаете това, но благодарение на подкрепата на политическите групи, Смятам, че ще се справим с този въпрос и сме се справяли и ще бъдем отново водещата комисия. Просто защото действаме заедно в тази посока. Първо ще дам думата на господин Целер и след това и на останалите колеги. Благодаря, госпожо председател. Наистина смятам, че това е една област, която се представи от Комисията за стру... ко... координиране на структурната и кохезионната политика и смятам, че наистина трябва да бъдат положени допълнителни усилия. И тази отделна бюджетна линия смятам, че трябва да бъде а, засилена. Доколкото знам в областта на заетостта, по Европейския социален фонд да се обхване като отделен инструмент за заетостта за борбата с безработицата. Има такава амбиция да има подобно направление в работата по отношение на транспорта виждаме, че нещата се оформят по сходен начин. Наистина акцентът е, е поставен върху механизма за свързване, свързване на Европа. Трябва да използваме разумно времето, да работим заедно с останалите комисии, за да видим какво е желанието и от тяхна страна. Смятам, че сектора на заетостта е много важен, а механизмът за свързване на Европа има различно целеполагане, а именно транс европейските транспортни мрежи, къде се установяват пропуските по отношение на етапите, които се образуват за законодателната работа и как с тези средства това може да бъде отстранено. Смятам, че тези резултати няма как да бъдат постигнати, ако не се разгледат тези допълнителни възможности. Същевременно имаме амбицията други държави извън Европейския съюз, например Китай, наистина усилено се опитват със собствени предложения да доразработват и доразвиват програми, насочени към допълнителни инфраструктурни проекти, насочени към Европа, като има заложени планове, които ще се развиват през следващите десетилетия и наистина ние трябва да имаме ответна реакция с необходимите средства. Това са транспортни проекти, които трябва да а, бъдат разработени така, че да има а, разумно разходване на средствата и за подпомагане и на железопътния сектор, не само за пътната инфраструктура. Защото става въпрос тук и за свързване на Балтийските страни през Полша и Централната Централна Европа. Тук това не е заложено, но а, има държави членки, които участваха в това предложение и между Литва и Полша няма вече транспортна връзка, защото железопътната връзка е в такова състояние, че наистина не може да се пътува с повече от 30 км в час и това е скандално. По отношение на кохезионните фондове за подобряване на транспортните връзки за следващия програмен период трябва да се предвидят, но и връзките, транспортните връзки и мобилните мобилността между градовете и центровете на градовете. И това трябва да бъде много внимателно обхванато. да, вие казвате, че механизмът за свързване на Европа се управлява по-добре, но това трябва да бъде проверено. Най-вече по отношение на средствата, които ще бъдат пренасочени от механизма за свързване на Европа и как това ще върви паралелно с средствата от ЕФСИ. Това трябва много внимателно да се проследи и след като вече има постигнати резултати, смятам, че те трябва да бъдат разгледани заедно с колегите от Комисията по транспорт и трябва да проведем съвместни дискусии. Благодаря. Съвсем накратко искам и аз да се изкажа, защото подкрепям казаното от колегите по този въпрос. Смятам, че това е един процес, който трябва да протече преди приемането на следващата многогодишна финансова рамка, за да могат да се отпуснат тези средства без... и те да бъдат разходвани без проблеми за държавите членки. Защото а, не може да се говори само за конкретни суми, като например 32 милиарда милиарда и така нататък, а, а тяхното разпределение и разумно разходване – а трябва да се вземе предвид и резултатността и каква е основата, на която се стъпва. Така че а, ако и, има законодателно предложение от комисията, може би това ще излезе с горчиви резултати, но в крайна сметка не може да има такъв инструмент, който се предоставя на разположение, но не се използва. Честно казано, не разбирам напълно а, защо този инструмент трябва да бъде удължен до 2020 година. Мисля, че с колегата Ламбърт заедно работихме по тази насока а, за техническа помощ, а, обвързана с тези средства. И не разбирам защо сега трябва да се удължава преди приемането на следващата многогодишна финансова рамка, защото става въпрос за отпускане на средства, които ще вървят паралелно с многогодишната финансова рамка. Това наистина е неразумно от моя страна и трябва наистина да отстояваме нашата позиция, да отстояваме нашите интереси и трябва да потърсим обяснение от комисията, защо трябва да а, окажем подкрепа. А нямаме такива а, нишани, които да ни се отпускат, защо да поступим така. Благодаря. И аз ви благодаря за обясненията. Що се отнася до обясненията на Европейската комисия, няколко пъти го казах. Поканихме комисаря Кум Домбровскис, за да чуем за резултатите за програмата за подкрепа на структурните реформи. Очакваме той да бъде при нас през февруари. Ще говори пред нас Искахме да обсъдим резултатите на програмата. Сега можем да направим и това, и предложението за нейното удължаване. Сега последен оратор, тъй като все още сме в точка съобщение на председателя, господин Бощинаро. Няма да говоря дълго, като бивш докладчик по фонда за сближаване. Искам да припомня, че това бе най-важната ни битка. Искахме да ги убедим, че механизма за свързване на Европа не е начин за извеждане пари на пари от политиката за сближаване тези 10 милиарда. И искахме да настояваме за оценка на разходването на средствата. Подкрепям Ламбърт. Трябва да поискаме оценка за разходването на средствата. Искам да видя и разбивка на резултатите по географски райони на този механизъм. Тоест, искам да видя какъв е достъпа на всяка държава, колко средства са преведени до януари 2018 година към Брюксел и какви са резултатите. Дали този механизъм наистина добавя към фонда за сближаване и дали има повече презгранично сътрудничество, тъй като идеята на този механизъм беше точно това. Да имаме подобряване на широколентовия интернет, на свързаността в ЖП транспорта, не толкова по магистралите. Не трябва да има ненужни трансфери, Констанце добави списък, а, извинете, спомена списък, ние трябва да добавим отбрана, сигурност, миграция. И парите в джоба ни свършват. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Бощинаро. Това бе малък дебат. Надявам се да можем да го приключим до тук. Последното, което ще кажа е, че днес имаме среща с комисар Крецо. Личното ми мнение е, че трябва да зададем ясни въпроси и да бъдем твърди в исканията си. Когато виждаме различните политики, като социалната, транспортната, които изразяват ясно желание да си отхапят хапка от политиката за сближаване, за да създадат нови подходи, то тогава трябва да попитаме комисаря какво мисли за регионалното развитие, регионалната политика и, и какви са плановете и в месеците преди да излезе МФР. В парламента искаме да действаме, но трябва да има и ясни признаци на желание от страна на Европейската комисия. И така изчерпахме този дебат. Последното ми съобщение е съвсем различно от този дебат. Тази година няма да имаме коледно парти, тъй като има прекалено много коледни партита и нямаше как да намерим време за нашето. Коледни партита в Страсбург не ни се получават, тъй като не идват достатъчно колеги. И не искаме да ги повтаряме така. Затова ще направим новогодишно парти. It will take place. То ще се състои веднага след първото ни заседание през януари и силно се надявам това да бъде една отлична възможност да си пожелаем успех за едната година. Това беше последното ми съобщение. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Гласуване. Uh, we vote... Ще гласуваме по становище на госпожа Моника Смолкова. За доклада на ИТРЕ ускоряване на новаторството в сферата на чистата енергетика. Госпожа Мол... Смолкова представи проект становище по време на заседанието ни през октомври. Крайен срок за изменения бе 16 октомври. 63 изменения бяха подадени. Докладчицата предлага 12 компромисни изменения. Както казах, водещата комисия е ИТРА и тя ще приеме доклад през януари. Госпожо Смолкова, искате ли да кажете няколко думи? Veľmi krátko chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na... Искам да благодаря на всички, които участваха в работата. Благодаря на секретарията, на докладчиците в Сянка. Надявам се да се получи отличен доклад. Благодаря. И аз ви благодаря. Преминаваме към гласуване. Изменение едно. Не, компромис едно. Извинявам се. Виждах изменението, но не и компромиса. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Компромис 2. Извинете. Моля, извинете ме. Ще се съсредоточа. Компромис 2. За, против, въздържали се, Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. Да. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преминаваме към компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? We are not in a plenary. Не се намираме в пленарната зала. Thank you. Благодаря. Преминаваме към изменение 11 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. Пада. Да, заличаване. 22 изменение. Пада. Заради компромиса, значи четвърти компромис. Да, четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Виждате ли резултата? Да. Преминаваме към компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към гласуването по цялото становище с претърпелите изменения. Моля гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравление, госпожо Смолкова. We continue now with... Продължаваме Разглеждане на проекто становище за регионите, които изостават в развитието си. Това е доклад по собствена инициатива на нашата комисия за конкурентоспособността на регионите, където има нисък растеж и ниски доходи. Госпожа Микела Джуфрида сега ще представи... Не. I'm sorry. I'm sorry. Извинявайте, извинявайте. Не съм тук днес. Извинявайте. Ще се върна. Много се извинявам. Грешката е моя. Преди това имаме обмен на становища по доклада на госпожа Валина ролята на регионите и градовете в Европейския съюз при прилагането на споразумението от Париж КОП-21 за климатичните изменения. Нашата комисия реши да направи доклад по собствена инициатива по този важен въпрос. Комисията ЕМВИ излезе със становище по него на 24 ноември. May, may you... Мога ли да ви помоля за тишина в залата? To... Ще дам думата сега на докладчицата. Джентълмен. Господа. Мистер Новаков. Мистер Бущинаро. I'm really sorry. Много се извинявам. Давам думата на докладчика и се надявам да има внимание към госпожа Валина от страна на нашата аудитория. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Няма да говоря дълго. Както знаете, докладът е качен в интернет от доста време и се надявам да ви е останало време да го погледнете. Иска ми се да оставя повече време да чуя становищата ви. Ще започна с това, че вървим в погрешната посока, що се отнася до климатичните изменения, при това се придвижваме доста бавно при предлагането на решения или корекции. Трябва да се обсъждат решения в Европейския парламент. Този доклад се занимава с изброяване на мерки, които да бъдат изпълнени от политиката по сближаване на регионално и местно ниво. Климатичните изменения изострят също така социалните разлики в Съюза. Има социални групи, които са по-изложени поради здравословното си състояние, поради ниските си доходи, липса на мобилност, по полов принцип и така нататък. Енергийната бедност е ежедневие в живота на много европейци. Европа носи отговорност за това да обещети райони по света, където е допринесла за климатични изменения. Има несправедливост в моделите за развитие и затова се появяват и климатични бежанци, които пристигат при нас от други зони на света. А, има хора, които бягат от градовете и така нататък. Нужни са решения. Многократно се говори за това, че Европейския съюз трябва да оказва помощ Нужна е задължителна правна рамка. Нужно обучение, просветна дейност, сграждане на капацитет, техническа подкрепа и средства. Един от основните моменти в доклада е, че градовете и регионите трябва да бъдат по-автономни. Всяко институционално ниво разполага със своите правомощия. Нужно е да има управление на процесите и на национално и наднационално ниво, но основното се случва на местно ниво, на регионално ниво, където органите на властта са най-близо до гражданите. Следователно, те могат да намерят най-адекватното решение на проблема. Гражданите са онези, които могат да действат пряко за решаване на климатичните изменения. Затова казвам, че е нужна автономност на регионите смекчаването на последствията от климатичните изменения и така нататък са местни решения. САЩ най-вероятно ще се отегли от климатичното изменение. Париж, е, голяма част обаче от северноамериканските градове ясно заявяват, че, че ще се борят срещу тези изменения. Още нещо мерките за намаляване на въглеродните емисии трябва да бъдат съпъствани с политики по заетостта, които да доведат до социална и екологична стабилност. Нужно е да направим качествен скок към ВИ. Нужни са и планове за реконверсия и инвестиции в районите, където има най-висока безработица, безработица извинете, която се дължи а, на макроекономическите промени. Подкрепата ни трябва да стигне до семействата, които са засегнати, а не до многонационалните фирми, които увеличават печалбите си. Това, например, се случва в моята страна по-настоящем. Трябва да се вгледаме също така и в климатичните бежанци. Много политически конфликти, изблъсъци се дължат точно на изчерпване на ресурсите или на глобалното затопляне. Имаме морално задължение да се погрижим за всеки един човек, който напуска дома си поради война или хуманитарен конфликт. Имаме необходимите ресурси да го направим. И на последно място политиките за равенство между половете. Те трябва да са неразделна част от изготвянето на политиките, от изготвянето на оценки и част от анализа на всички сектори и действия, които се предлагат. В заключение, нека ви дам пример за лошо планиране. Това е просто един пример за липса на координация. Може да е краен този пример, но той съществува. Мнозина от вас най-вероятно са получили ако пътувате с автомобил към Страсбург, та сте получили информация, че трябва да си сложите стикер на стъклото, на който са записани емисиите на вашия автомобил. Това е една политика, която наскоро бе въведена във Франция. В Германия това е факт от години, в Испания се прави в някои градове същи, в, също в Чехия също се предвижда, Дания е задължително за определени видове автомобили. Много държави членки изискват такива стикери, също така за плащане на такса по пътищата, както има такса и за годишни технически прегледи. Също така се заплаща за паркинги или други стикери, както например нашия стикер, за да паркираш парламента. Тоест, ако залепиш всички тези стикери, възможността да видиш предно, през переното стъкло ще бъде ограничена а, почти изцяло. Ето това ви дава ясен пример за това, че целите и намеренията са чудесни, но планирането е много слабо и се налага некоординирано. Затова казвам, че трябва да работим заедно, за да подобрим тези процеси. Надявам се, да ми помогнете да подобрим този доклад. Благодаря. Давам думата на членовете на комисията ни. Докладчиците в сянка са първи. Първа е госпожа Спираки. Някой ще говори ли от името на госпожа Спираки? Господин Ван Нистелрой. Um, Колегата не е тук в момента. Но слушах внимателно и даже разбирам по-малко испански, така че се опитвах да ви слушам на испански. Ролята на регионите и градовете нараства значително и с това нараства и а, а, въздействието им върху енергетиката. И в крайна сметка сме е, приели определени цели и ангажименти в тази връзка и трябва да постигнем резултати. Затова има много е, възможности в нашата област. Има много средства, включително и е, резерв от средства, обвързани с постигане на резултати. Така че е, трябва да настоим за изпълнение, да бъдем по-творчески настроени и да се използват новите инструменти. Да кажем, мерките за енергетичен преход се очаква да започнат да дават някаква възвръщаемост 10 години след въвеждането си. За някои от тях това вече въжи. Местните власти могат да поемат определени отговорности заедно с партньори да инвестират а, в определени проекти и това всъщност може да промени градовете значително. Госпожа Спираки не е тук, но ние ще подкрепим вашия подход. Много е важно да се подчертае децентрализираната отговорност тук. Регламентите са като мазерати, обаче колелата на това Мазерати е, може да се сравнят с вашия доклад. Благодаря, госпожа Данчила. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че затоплянето на климата е един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскваме като човечество. То засяга и устойчивото развитие, и е, е, здравеопазването, економиката в Париж ще се постави на цялото на един добър еволюционен проект, който трябва да помогне на международната общност да постигне целите си, а именно да задържи температурите под увеличение от 2 градуса Целзий. За тази цел обаче всички трябва да действат заедно и амбициозно, тъй като предизвикателствата са огромни. Това въжи и за регионите, и за градовете. Градовете и регионите трябва да изиграят една от най-важните роли за консолидиране на въздействието в енергетичен план на мерките за климата. Става дума за инфраструктура и по-конкретно екологична инфраструктура, за жилищен фонд, енергетика и прочие. Държавите не могат да се справят сами. Развитието ще зависи от начина по който се съдействат местните власти в градовете, в регионите, начина по който се ангажират и инвеститорите. И трябва да се обърне особено внимание на конвенцията на кметовете. Трябва да се поддържа контакт и добро отношение с тях до 2030, дори до 2050 година, за да се насърчи динамиката, която съществува в тези 6000 региони и градове, участващи в тази конвенция, които са се ангажирали да намалят емисиите на парникови газове до 2020 година с определен процент и биха могли дори да постигнат още по-добри резултати. От там нататък се надяваме да се насърчат и други е, държави трети държави да въведат подобни инициативи на регионално и местно равнище. Същевременно не е добре да се маргинализират онези градове, които са се ангажирали да се борят срещу промените в климата, но не са включени в конвента на кметовете. Постигнатото в Париж изисква определени инвестиции и изисква устойчиви проекти, включително в областта на енергетиката. Проекти, в които трябва да участват и най-малките населени места. Европейският съюз може да помогне за създаване на сътрудничество между местните власти, регионалните власти и националните власти, така че те да действат съвместно, последователно. Трябва да има и информационни кампании, за да може населението да стане по-добре информирано за въздействията на промените в климата. Всеки един може да допринесе за постигането на основните цели. Граждани от всяка възраст могат да се включат. Това е много важно. Е, само така може да постигнем ангажиментите от КОП-21. Господин Флаг, заповядайте. Um, Благодаря. От името на консерваторите британските консерватори. Искам да благодаря на докладчика за постигнатото до тук. Подкрепяме основните принципи на този проект доклад, но има елементи, които според нас трябва да бъдат подобрени, нещо, което няма да ви изненада. Първо искам по-добра формулировка в изменение на формулировката в три основни области. Първо, както споменах и предходния път, когато обсъждахме темата, трябва да можем да измерим реалното въздействие на кохезионната политика за борбата срещу промените в климата. През 2016 година Сметната палата стигна до заключението, че има сериозна опасност 20%, които се предвиждат като адаптация в разходите за борба срещу промените в климата до 2030 година, да не могат да бъдат постигнати. Е, трябва да има по-силен ангажимент. И в тази връзка, в точки 34 и 35 от становището на комисията МВ, трябва да поискаме по-добра формулировка. На второ място, този доклад действително трябва да добави нещо полезно е, не е полезно да се казва просто, че Съединените щати трябва да бъдат осъдени за това, че, че са се отеглили от споразумението от Париж. Това не е достатъчно. Радвам се, че докладчикът подчертава, че има много щати в Съединените щати, много градове също, които са потвърдили, че ще продължат да се борят срещу промените в климата чрез платформи като America Pledge много е важно да имаме автономност, така че всяка страна да може сама да напредва по плановете за обличаване на последиците от промените в климата. И така може да се постигнат дори по-добри резултати. Например, има правителства, които са поели ангажимент да надхвърлят 20% ангажимент до 2020 година. Много а, градове вече а, намаляват използването на високо въглеродна енергия. Сътрудничеството между частния трасъл и регионите предоставя добри решения за борбата срещу промените в климата и в Европейския съюз и в, свет, и в света. Миналата седмица Тесла задейства най-голямата батерия в света в Австралия. Това е новаторски проект. В моя регион, в източна Англия, в Питбъра, се използват мерки за преработка на отпадъци, които водят до производство на електроенергия и намаляват е, площите за сметища. Така че има различни начини да се работи за постигането на тези цели, включително и в конвента на кметовете, и мисля, че ако се включат тези изменения, докладът ще стане силен и добре насочен. Господин Ван Милтенбург има думата от Алдер. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се от името на господин Такола, говоря от негово име. Няколко кратки коментара. В групата Алде подчертаваме основните принципи е, подкрепно основните принципи, заложени в проекта доклада, но има няколко коментара в 12-та точка. Реалистично ли е да се твърди това, след като господин Атенгер в нашата комисия за пореден път подчерта необходимостта да се увеличи бюджета за кохезионна политика след 2020 година? Нека просто да кажем, че има нужда от адекватно финансиране за справяне с всички предизвикателства, свързани с промените в климата, защото не става дума само за кохезионна политика, има и други финансови инструменти, които могат да са полезни за това. След това в 14-та точка се говори за необходимостта да се съчетае намаляването на емисиите с ефективни планове за заетост. Отлично, но как ще стане това? С конкретни планове или просто това ще стане като естествен резултат? Да кажем, гласувахме наскоро по доклада за иновациите, свързани с чистата енергетика. и тези иновации водят до работни места. Ако има, мисля, че не е подходящо да се говори за планове за заетост. Не е нужно. 18 точка. Оценка на социално-економическите последици на мерките за адаптиране към промените в климата. Ясно, че трябва да има такива мерки, но защо трябва да има задълбочена оценка на социално-економическите последици, особено като още в същата точка има упоменаване на защитата само на най-уязвимите групи от населението. Няма нужда да се смесват нещата. Ясно е, че ни трябват специални мерки за адаптация и е ясно, че има някои групи от населението, които са по- уязвими от други. Но ако се обвържат тези две неща, можем да оставим впечатлението, че искаме по-уязвимите е, социални групи да бъдат по-добре защитени. Всъщност всички трябва да бъдат защитени, всички, които могат да се сблъскат с проблеми, свързани с промените в климата. Благодаря, господин Ропе. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за положения труд. Докладът е важен и крайно необходим, защото наближава следващия период от 2020 година нататъка. И така плановете ни от 2014 до 2020 година вече не могат да бъдат променени. Но е важен въпрос, е. какви ще са правата и възможностите за градовете след 2020 година и това е тясно свързано с резултатите, които могат да се очакват. Както каза докладчика, не винаги се движим в правилната посока. Основната част от дейностите се извършват на ниво градове и региони. И отговорностите и действията на градовете и регионите зависят само от това, което им бъде позволено от националното правителство. В прибалтийските държави, по-конкретно в Литва, регионите отговарят само за 15% от разходването на средствата. И е, то в много ограничени сфери. Има много строги правила. Така че след 2020 година трябва да се борим за увеличаването на правата на градовете и регионите, за да имат право те да разходват поне 50% от наличните средства и да въвеждат проекти, които биха били ефективни. Като ремонт на жилища и прочие. Плановете включват от 3 до 5% от жилищата да бъдат е, реновирани годишно. Но какво значи и това? Ще ни трябва 60 години, за да стане това. Също времено искаме е, да се спестява 50% от енергията, която отива в жилищния фонд. Ако искаме да се ускорят нещата, трябва да ускорим иновациите. Трябва да се има предвид, че 47% от енергията в Европейския съюз се купува от трети страни. Става дума за 400 милиарда евро. Това са огромни суми пари, които могат да бъдат насочени към енергийна ефективност, кръгова економика, повторна употреба и други области защото всъщност ние изхвърляме твърде много вещи, които могат да продължат да функционират. И изхвърляме уреди заради някакъв дребен проблем, който може да се поправи. Свръхпотреблението и натиска от страна на промишлеността да се пускат на пазара непрекъснато нови продукти, които а, все по-малко подлежат на ремонт, води и до своите последици. Освен това, когато купуваме енергия, Съединените щати, между другото, купуват 50% от своята енергия, а третите страни, от които ние купуваме енергия, трябва да спазват същите екологични стандарти. В момента се строи нова атомна електроцентрала в Островецк, без изобщо да се предвижда последващото извеждане от употреба. просто се спестяват парите, които трябва да се въведат предварително в проекта за извеждането от употреба това е енергията, която се купуваме. Трябва да бъдем амбициозни и е, да вземем решение как да функционираме след 2020 година. Дали само на диво държави членки могат да се, ще се вземат решенията или ще се дава повече отговорност на регионите. Ето, например, общата селскостопанска политика разполага с един отличен механизъм, и това може да бъде включено и в кохезионната политика да има определен механизъм община плюс и там да има определени насоки за проектите, които могат да бъдат провеждани. Това са примери, които можем да следваме във всички държави членки. Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Много е важна тази тема за нас, особено климатичните изменения. Поради климатичните изменения европейските региони са изправени пред е, бури, наводнения и всякакви метеорологични събития, които се срещат все по-често и са все по-интензивно. От 80-те години до 2013 година има щети, които възлизат на 400 милиарда и говоря единствено и само за економическите щети. Европейската агенция за околната среда иска да проучим различни мерки, политики, които да ни дадат възможност да бъдем по-гъвкави. Това трябва да стане спешен порядък. Не бива да забравяме, че бюджетът, всъщност 20% от този бюджет от 2020 година, трябва да бъде разходван за климатичните изменения. Европейската сметна палата в своя доклад от 2016 година казва, че може би няма да успеем да стигнем до тези 20%. Още един аспект не само щетите, но и биоразнообразието търпи щети. Човешкото здраве също търпи щети. Много често забравяме за това и отричаме всъщност, че щетите на здравето се държат на климатичните изменения. Имаме смъртни случаи, преждевременна смърт, заболявания, От 1991 до 2016 година имаме стотици смъртни случаи, които се дължат на това. Всички наводнения, за които говорих, и други бедствия засегнаха много. Това оказва въздействие върху човешкото здраве, имаме сърдечни удари или разрив на сърцето, имаме отдавяния при наводненията и така нататък санитарните служби трябва да говорят повече с хората, например, когато има наводнение, за ползването на питейната вода. 9 и 10 параграф а, а, са параграфите, по които ще направя изменения. Благодаря, че говорите много за градовете. Важно е градовете да имат а, такава стресоустойчивост. Там живеят три четвърти от населението на Европа. Случиха се ужасни неща във Франция, в Италия, в Португалия, в Гърция. И за това трябва да мислим за експанзията на градовете. Но какво направи тази експанзия? Всъщност всля града с дивата природа и в много квартали има опасност от пожари. Трябва да се заделят повече средства от бюджета, особено в политиката по сближаване за да се борим с климатичните изменения. Трябва да има ясни цели, измерими, които се подават от гражданите. Затова смятам, че трябва да има стимули за енергийна ефективност, за ВИ и за превенцията на такъв тип събития от метеорологичен характер. Нужно е също Фонда за солидарност да бъде ревизиран. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Няма други колеги, които са изявили желание. Не, всъщност има. Заповядайте. Да, точно така. Исках да взема и аз отношение, госпожо председател. Подкрепям заложените цели от страна на докладчика. Тук няма никакъв въпрос, но имам три съвсем дребни бележки, които искам да изложа на вашето внимание. Най-вече по точка 5. Там се говори за невъзможността на, на сектора, на политиката да приложат по-целесообразно заложените мерки. Това поне е в превода на немски язик. Ако изхождам от този превод на текста, тук трябва да обвържем всичко това само с промените в климата, но това не е точно така. Целите трябва да бъдат насочени към подкрепата на сектора, така че да има възможност за устойчиво развитие, технологии, които използват по разумен начин ресурсите, но честно казано, ние като политици а, не бива да смятаме, че това се свежда само до а, климатичните промени, защото всички трябва да поемат съответните а, ангажименти и отговорности. Така че смятам, че текста трябва да бъде прецизиран, трябва да се формулира по малко по-различен начин. Освен това, смятам, че с тази резолюция не бива да залагаме конкретно какви ще бъдат средствата по кохезионната политика за опазване на климата. В момента има 20% от всички средства по кохезионната политика, които са насочени към да, тези цели, това е добре, но не бива от самото начало да заявяваме, че това трябва да се увеличи. Трябва първо да проведем дискусията предвид следващата многогодишна финансова рамка и след това да се посочи категорично, че трябва да има по-солидна подкрепа за градовете. Какви са средствата, които се отпускат за тях, защото трябва да видим какви са центровете от възможности за борба с измененията в климата, как се концентрират усилията в градовете, така че по-интензивно да се работи в борба с климатичните промени по отношение на сградния фонд, използването на ресурсите. Така че в тази насока смятам, че трябва да се засили текста. Благодаря. Благодаря. Няма други желащи да вземат думата. В такъв случай давам думата на представителя на Европейската комисия, госпожа Виснар Малиновска. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, многопочитаеми членове на Европейския парламент, за тази дискусия. Благодаря и на докладчика госпожа Валина. Смятам, че наистина това е навременен доклад за действия в областта на климатичните промени. Участвахме в средата на ноември в Бон на конференцията на страните. И следващата седмица в Париж има още едно важно събитие. Местни и регионални лидери а, посочиха важната роля на градовете за климатичните промени. В рамките на конференцията на страните в Бон наистина бяха представени сериозни постижения и отчитане на действията с над 300 политически лидери, над 1000 участници и много силно участие на всякакви нива на управление от повече от 60 страни, включително и малки островни държави. Благодаря на Комисията за регионално развитие за организирането и на Комитета на регионите за организирането на един важен ден, насочен към трансграничното сътрудничество за управление на градовете, улесняване на действията за финансиране и а, интегрирано планиране в градовете. Благодаря за това става ясно, че са необходими допълнителни действия за подсилване на сътрудничеството между градовете, регионите и управлението на тези нива Очерта се важната роля и на промишлеността, а също така и привличането на частни инвестиции на местно ниво. Това, което съгласувахме в Бон, че трябва да има по-голяма яснота по отношение на улесняващия диалог, който ще се проведе следващата година. Различни заинтересовани страни, включително и градовете, ще заседават заедно, за да се отчете колко е постигнато и колко остава да се постигне по отношение на поетите ангажименти в Париж. Ето защо тези дискусии са съвсем навремени. По отношение на проекто доклада и дискусията, силно приветстваме всичко това. Разглеждаме положително поканата към Комисията за по-амбициозни законодателни цели. Всичко това се вписва и в рамките на предложенията за чиста енергия но би било много по-полезно да се подчертае ролята и на някои а, действащи лица на национално ниво. Приветстваме и участието на много градове и в Съединените щати по отношение на климатичните промени. През ноември наистина бях Бях много ентусиазирана, когато те посочиха, че няма да се откажат от поетите ангажименти. Има положителни възможности във връзка с адаптирането и намаляване на ефектите от климатичните промени по отношение на здравеопазване, качество на живот и заетост. Тук ще се спра и на кохезионната политика в контекста на МФР. Приветстваме приканването за увеличаване на средствата с, с оглед на изпълнението на ангажиментите от Париж и бюджетът със сигурност трябва да отчита принципа, който да не води до допълнителни щети, така че трябва да действаме в посока на поетите ангажименти в Париж пред инвеститорите така че наистина има много средства, които обаче не се разходват целенасочено. Има средства за управление на риска, има около 15%, които трябва да бъдат насочени към тематичните цели по фондовете, и със сигурност ще положим всички усилия, за да достигнем до градовете и регионите по отношение на увеличаване информираността, по отношение на борба с негативните ефекти и адаптирането. Необходимостта да се използва споразумението на кметовете през септември имаше заседание и регионалното споразумение, което обхваща и градове на юг от Сахара и в Северна Америка и в Индия. Миналата седмица комисията оповести и новата платформа за техническа подкрепа и услуги, консултантски услуги Урбис от страна на, на Европейската инвестиционна банка за ускоряване на местните инвестиции, за да се улесни и прилагането, изпълнението на проектите. Това много често е проблемът. Средствата остават по сметките, но не се разходват, защото проектите не са с необходимото качество. И както някои от вас споменаха, споразумението на кметовете допринася за постигането на целите в областта на климата и основните цели до момента са около 23% за намаляване и разбира се, ще се постигне много повече от тези тези 27%. Хиляди градове вече са поели ангажимент да адаптират градоустройствените си планове и много от градовете демонстрират воля за това, така че комисията през цялата година има готовност да посочи и да демонстрира постигнатите резултати по цял свят. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Валина за заключителни бележки към нашата дискусия. Много благодаря за всички коментари. Много благодаря и на представителя на Европейската комисия. Бих искала да поясня следното. Аз съм от регион, в който основния поминък е миньорската дейност. И това е основна част и от промишления сектор в Испания – в годините, в които все още съществуваше тази промишленост, разбира се. Аз съм от регион, в който голяма част от този сектор беше концентриран и смятам, че той е изключително важен и няма как да живеем без него. Въпреки всичко, обаче, трябва да отговаряме на стандартите в областта на околната среда и трябва да продължим да полагаме усилия, за да опазим а, околната среда. 19 години съм живяла в тази област. Трябваше да се борим с изчистването на тежките метали от някои от най-красивите плажове в тази област. Аз наистина мога да защитавам сектора, но те трябва да изпълняват необходимите изисквания. Що се отнася до обезвъгледори безвъгледородяването, аз също съм наясно с заложените изисквания, защото има хиляди миньори, които а, са директно ангажирани в сектора. Има и косвено а, заети. А голяма част от този сектор замира. Освен това, трябва да отчетем факта, че има и обезлю... обезлюдяване на региона. Ето защо трябва наистина да има альтернативни варианти пред хората, когато се отнема поминъка им. Всичко това трябва да бъде придружено от мерки, така че хората да имат достоен живот и достойно заплащане. Много хора зависят от тези работни места. И тук смятам, че всички ще се съгласим, че ролята на градовете и на кметовете е от огромно значение – в Испания наскоро беше приета реформа по отношение на местните органи на управление. Основните градове носят по-голяма отговорност, но останалите са с по-ограничена отговорност. Непрекъснато се а, разработват проекти за защитени зони в Европа. Проучванията са разделени, започва се с оценка на въздействието, но след това нещата започват да буксират, защото трябва да има по-голяма компетентност от страна на местните и регионални органи на управление, за да не бъдат зависими от централното ниво по отношение на представяните им проучвания и оценки на въздействието. Благодаря ви за приноса и за сътрудничеството и очаквам внесените от вас изменения. Благодаря. Единственото нещо, което мога да спомена в края на тази дискусия е, че срокът за изменения по този доклад е на обяд сряда 13 декември. И така, 13 декември обяд. Това е срокът за измененията. Благодаря ви за дебата. А сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Да, нека проверя, за да не допускам грешка. способност в регионите с ниски доходи и слаб растеж и изоставащите региони. Докладчик е госпожа Джофрида. Днес ще проведем дискусия по проекто доклада. Директно давам думата на докладчика и след това на докладчиците в сянка и членовете на комисията. Заповядайте. Е- Благодаря. Дебатът по тези региони, които изостават, е важен за политиката за сближаване. Докладът отдавна е в интернет, така че ще се радвам колегите да, ги, да го коментират. Регионите, които изостават, са най-слабите. По дефиниция, те са първите, които би трябвало да получават средства от политиката за сближаване. Това са райони, на които винаги трябва да даваме подкрепа ние от Европа. Има инициатива, която започна да анализира какво пречи на растежа, какво пречи на инвестициите в тези региони с забавено развитие. Това са региони с ниски, хора с ниски доходи, с а, слаб растеж. Така ги нарича Европейската комисия. Такива са разграниченията и за това ползвам същите в моя доклад. Европейската комисия в своето изследване изброява 47 региона, които изоставят. Казва, че някои от тях са с нисък растеж. Техното БВП е около средното за региона, за Европейски съюз, извинете. Но що се отнася до растеж и економическо развитие, в крайна сметка не напредват. Ако искаме да дадем пример, можем да споменем региони в Италия, Испания, Гърция и Португалия. Второто разграничение е свързано с регионите, където хората получават ниски доходи. Това са зони, където БВП е ниска, нисък, но където има наистина голям растеж. Това са региони, където има по-голямо забавяне от другите региони, но където политиката по сближаване функционира и където има отлични резултати, благодарение точно на европейските фондове. Нека дам пример. България, Унгария, Полша, Румъния са държавите, където има такива региони. Първото, което ще кажа е, че това разграничение може да е добро за статистиката, но не е записано никъде в регламенти. Хубаво е да правим такива класации, но ако ги правим, ще има раздробяване, което не е ефикасно. Вива да се забравят економическите условия в отделните региони, в тези периоди, които се споменават и това да се свърже с програмните периоди. Комисията разглежда въздействието, резултатите на политиката по сближаване и ги свързва най-вече с економическата ситуация в държавата, в която се намират регионите и казва, че бюджетните маржове се намаляват, структурните фондове също не могат да се ползват в такива държави, където има голяма задлъжнялост. Съключенията на Европейската комисия и, крайна сметка, ще кажете силно, но е така. Та това, което казва Европейската комисия, ни отдалечава от целите и всъщност смисъла, дори бих казала, на сближаването и политиката по сближаването. В предходния дебат говорихме също за това, трябва да си върнем ролята в политически план. Разбира се, нашата роля е различна от тази на Европейската комисия, но трябва да предложим политически решения. Това е ролята ни. Затова съм а, записала три момента в а, доклада, където се опитвам економиката, сближаването и економическото управление да бъдат в баланс. Надявам се в бъдеще, е, имайки предвид промените, това да стане факт. Нужно економическата политика да бъде регулирана от економическата политика. И нещата изглеждат точно така. В своя доклад Европейската комисия не цитира един елемент, който е изключително важен и който оказва въздействие върху местните дружества и местните региони, що се отнася до инвестициите. Става дума за дефицита и бюджетните ограничения. Кохезионната политика е много обвързана с бюджета и не само с другите, като например пакта за стабилност. Тази политика създава заетост, създава работни места. Но от друга страна не бива да забравим, че има съфинансиране по пакта за стабилност и ние от край време се опитваме да направим нещо по въпроса. И тук настоявам, че това трябва да се направи. На следващо място макроекономическите условия. Този механизъм трябва да бъде реформиран, за да може инвестициите да не бъдат рискови в тези региони, където има структурни проблеми. Има макроекономически параметри, които трябва да спазвани. Това е така. Но когато се налагат условия а, в коксионната политика, както и в други политики, според мен трябва да бъдат свързани с спазването на основните ценности и да бъдат а, част от нашето кредо. Нужно е да се задействат мерки за сближаване, които да бъдат положителни и конструктивни за да бъдат стимулирани реформите. На трето и последно място Европейската комисия иска тесни връзки между политиката за сближаване и конкретните препоръки по държави, които са част от европейския семестър. В този смисъл обаче комисията не ни казва нищо конкретно. Смятам, че препоръките обаче колеги не трябва да са обвързващи. Те са стимул, те са подкрепа за държавите и регионите. Трябва да се задейства един кръг на сътрудничество, който да дава стимули за реформи в европейския семестър. Как да стане всичко това? Нужно е, както се казва, да намерим а, едно сътрудничество между отделните власти, а, като европейски семестър и политиката по сближаване се свържат по-тясно, европейската економическа политика, в крайна сметка не бива да забравят, че държавите членки играят важната роля в нейното изпълнение. Държавите членки трябва да приемат национални стратегии за растеж на тези региони, които се развиват бавно. Това е един подход, който споделя Европейската комисия. И отново го подчертавам, тъй като става дума и за моята страна, но Европейската комисия го прави. Да вземем за пример Италия и усилията, които полага моята страна с създаване на пакт за юга. Там има доста региони, тъй като знаете, при нас те са на юг. Имаме е една агенция за сближаване, една агенция, която помага на регионите как да използват средствата, съпътства ги постоянно, като извършва мониторинг. Основната слабост на регионите, които се е, развиват слабо, е свързана с управлението и административните тежки процеси. Държавите членки трябва да се намесят в този случай. Знам много добре, че става дума за много спорни теми, по които много често е, нашите мнения тук в комисията са съвсем противоположни, даже често се караме. Е, много се надявам в този случай обаче да гледаме в една посока и да мислим в една посока, тъй като последните месеци многократно говорихме за това и виждаме как единството е изключително важно, за да може политиката по сближаване да върви към конкретни цели. Очаквам да чуя вашите становища и накрая в този момент нашата комисия има особена отговорност – що се отнася до тези региони, както те имат своите отговорности пред Европа. Няма да им помогнем само политически, но ще им помогнем да се интегрират и Европа да стане по-интегрирана. Благодаря ви, очаквам вашите становище. Thank you very much. Благодаря ви. И тук следваме правило 54 с комисията по земеделие и а, гос, господин Джила е съдокладчик, така че му давам думата и на него. Госпожа Чила, извинете. Благодаря. На първо място бих искала да благодаря на, на докладчика за изготвянето на доклада. Европейския съюз е един от най-богатите региони в света. Въпреки това обаче има големи разлики, които съществуват в рамките на Европейския съюз по отношение на доходите и възможностите за развитие. Има 47 региона в държавите членки, които се определят като изоставащи региони, особено в Южна Европа и втората група от такива региони е в източната част на Европейския съюз. В рамките на този доклад аз ще се спра на някои много важни елементи, поне според мен, с оглед на развитието на селското стопанство и по-конкретно как селското стопанство може да допринесе за преодоляването и намаляването на разликите, които съществуват между регионите. Селското стопанство е много важен економически фактор и източник на приходи в много от тези региони. Втория стълб на ОСП, най-вече развитието на селските райони, може да бъде много важен инструмент за развитие. И економическия растеж може да се стимулира по този начин в селските райони, най-вече в регионите, в които няма други възможности. Например, там където се отделят допълнителни средства за развитие на селското стопанство. Селското стопанство може да даде възможности за заетост в голяма част от тези региони, както в региони, в които има ограничени економически възможности, така и с, по отношение на регионите, с, които изостават като цяло. Това може да бъде един инструмент за генериране на нови работни места, увеличаване на приходите, насърчаване на развитието на тези райони. Освен това, целевите фондове могат да бъдат използвани и за повишаване на конкурентноспособността на тези региони. с а, а, добре оформени и целенасочени проекти, които да залагат подобни цели. Приносът на местните стратегии и заинтересовани лица трябва да се доразвие и насърчи. Трябва да се развие една обща мрежа в тази област. И те трябва да имат важна роля и при взимането на решения. Това ще спомогне за развитието на инфраструктурата, широколентовия интернет достъп и да се окаже допълнителна помощ на хората, които живеят в селските райони, както за работниците, така и за работодателите и да се насърчи економическия растеж. Смятам, че това е една добра възможност за допълнително развитие, което е много важно за развитието на партньорствата. Например, това може да бъде обвързано и с научно-изследователската дейност, иновациите, така че да се използват иновативни практики, които от своя страна да допринасят за развитието на самите региони и по този начин различните по големина предприятия да изиграят своята роля в економическото развитие и растеж. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Руас на първо място. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че от преди около 3 месеца проведохме първия обмен на мнения по този доклад по собствена инициатива. На първо място бих искал да благодаря на докладчика за текста за изоставащите региони. Мисля, че на португалски формулировката е по-малко развити региони. А, смятам, че има по-удачен вариант на португалски, но няма никакво значение. Смятам, че докладът наистина е доста добре оформен, защото поставя акцент върху конкретни аспекти в изоставащите региони, които са изключително важни. Но все пак не се отчита значението на създаването на условия, за които да бъдат благоприятстващи за предприемачеството, подобряване на търговията. Това не присъства в текста на доклада. Знам, че има конкретни правила в парламента, които трябва да се следват и вероятно не е възможно всичко да бъде отразено в текста. Така или иначе обаче смятам, че измененията ще покрият тези пропуски. По отношение на тези изменения по доклада, ние, ние сме подготвили някои, включително и тези, които споменах току-що. По време на първата дискусия аз изразих няколко предложения, например за управлението на няколко равнища. Много важно е това по отношение на оформянето на стратегии, които да бъдат насочени именно към изоставащите региони. Засегнах и това колко важно е Европейската комисия и Евростат да представят актуални а, общи данни за тези региони, защото това ще даде възможност за един удачен анализ на реалната обстановка. Мисля, че комисията наистина е включила доста елементи в собствения си доклад по тази тема. Друг важен елемент, и тук съм сигурен, че ще има и изменения, които ще бъдат внесени – засяга намирането на общи решения. Това ще бъде за бъдещите заседания на координаторите. По отношение на макроекономическите въпроси и тук имам изменения, защото аз съм докладчик от страна на ЕНП. Докладът не е насочен към макроекономическите условия, трябва да се подчертае това и връзката с кохезионната политика. Докладът в крайна сметка е за изоставащите региони. Стратегии, политики, които са необходими, за да има сближаване между тези региони и по-развитите региони. Знам, че вече има дискусии по тези въпроси и не смятам, че всичко трябва да бъде отразено в този текст. Мерките, насочени към ефективността на структурните фондове и управлението в Европейския съюз, трябва много внимателно да се постави като се посочи, че изпълнението на тези мерки не трябва да се пренебрегва, но трябва да се отчитат съответните социално-економически обстоятелства в тези страни, за да може наистина да се помогне на тези страни. Тук визирам по-конкретно малки и средни предприятия, създаване на работни места, економически растеж, насърчаване на конкурентоспособността и производителността. Миналата година насочих вниманието ви към факта, че може да се прилагат санкции към Португалия и Испания и тогава казах, че това няма да бъде рационално, няма да бъде справедливо от економическа гледна точка, но Отчитам, че съществуването на последващите условия, обвързани с макроекономическите обстоятелства, могат да бъдат обвързани с ефективността на структурните фондове. Има и конкретни проучвания, които доказват това и ние никога не сме оспорвали това. Трябва да се стремим към постигането на обща позиция по този въпрос, защото това ще придаде по-голяма сила и тежест на позицията на Европейския парламент по отношение на следващата многогодишна финансова рамка. Така че трябва да се фокусираме върху това, което ни обединява. Необходимо е да се внесят подобрения в член 23 и общите разпоредби, свързани с следващата многогодишна финансова рамка. Стои въпроса за преустановяване на плащанията по структурните фондове. Смятам, че понякога се подхожда с прекалено много страст в някои от дебатите. И това трябва да се тушира както съм казвала и преди, трябва да постигнем златната среда. Както и да е. Ще ви помогнем, за да изготвим текст, който възможно най-много да ни обединява. Защото позицията ни трябва да бъде отчетена сериозно и тя трябва да бъде силна с тежест. И като докладчик в сянка, аз ще се постарая това да бъде така. Очаквам с нетърпение измененията на колегите. Ние, разбира се, ще предложим и компромисни изменения, ако това бъде удачно и с радост ще обсъдим тези въпроси с останалите. Госпожа Томашич има думата. Thank you, Madam President. The European Commission has... Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия стартира на инициатива за подпомагане на слабо развитите региони, за да могат да догонят те другите в развитието си. Трябва да се види какво задържа растежа в тези региони, както и да се дадат препоръки, за да се започне тяхното развитие. Идеята е да се отговори на конкретните им нужди и да има максимално въздействие на инвестициите по места. Европейската комисия ще работи заедно с националните и регионални органи на властта, като се дадат научни резултати, практически примери за преодоляване на пречки пред развитието, новаторството, инфраструктурата. Друг плюс на тази инициатива, която подкрепям, е активното участие на всички регионални действащи лица. Синдикати, университети, инвеститори, школи, институти, НПО. Румъния и Полша са първите държави, където се апробира тази инициатива в с два своя региона. Един е северо-источен, другия е северо-западен. Имайки предвид резултатите от пилотните проекти, този модел на сътрудничество с националните и регионални органи на властта ще бъде прехвърлен към други европейски региони, които са изправени пред сходни предизвикателства. Силно се надявам другите региони да приемат тази инициатива. Основното предизвикателство, свързано с регионите с нисък растеж, е намирането на политики и стратегии за преодоляване на този път, по който вървят вече повече десетилетия. Голямото предизвикателство на тези региони с ниски доходи е, че няма устойчивост на пътя, по който са вървели в миналото. Не би трябвало да навлязат също така в пътеката на регионите с нисък растеж. Изоставащите региони трябва да стабилизират економическото си представяне и трябва да могат да върват по пътя към по-заможните региони в Съюза. Much, Благодаря, господин Ван Милтенбург. Eh, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски. Не намирам доклада за балансиран. Той сочи с пръст кохезионната политика, макроекономическата политика и бюджетната политика. Казва, че всички проблеми на тези изоставащи региони са свързани с сближаването и бюджета. Никакви съвети не се дават за нужните структурни реформи, които са необходими в държавите членки в тези конкретни региони. Те са южни региони обикновено. Това е нещо като политиката на Штрауса. Заравяш глава в пясъка и никаква отговорност не поемаш. Не поемаш отговорност за подобряване на управлението в държавите членки и особено в тези изоставащи региони. Справяне с корупцията, с измамите или инвестиции в инфраструктура или инвестиции в реформирана политика на пазара на труда. Имаше един служебен документ на Европейската комисия по тази тема, но като че ли дори нямаше достатъчно примери в него. Изоставащите региони се наричат региони с нисък растеж, но често биват... Често те имат проблеми, които са свързани с бюджета защото имат голяма задлъжнялост и всички средства, които събират от местни данъци и такси, отиват за плащане на лихвите по тези дългове. Така че чисто финансово няма откъде да вземат средства, за да инвестират. Трябва да има публични инвестиции. От доклада на Европейската комисия се говори за стратегии за интелигентна специализация. Това ще разрасне и частния сектор и тогава регионите няма да разчитат толкова на държавни инвестиции, няма да бъдат толкова уязвими, ако економиката не се справя така добре. Това е просто един пример, но мисля, че това е една пропусната възможност на докладчика. Не се посочват решенията, които вече съществуват в този служебен документ на Европейската комисия. Трябва да се види как да се реформира пазара на труда, инфраструктурните инвестиции. Има такива необходими инвестиции, например в Румъния. Ако искаме да се свържи Румъния с трансевропейските мрежи. Това е ясно и в този служебен документ на комисията. Но са нужни повече усилия за връзката между градовете които могат да бъдат двигателят на економическия растеж и връзката с, селските райони. Това не го пише никъде. Така че мисля, че още много работа трябва да се свърши, за да се промени този текст и за да сме сигурни, че доклада е балансиран. Ще подходим конструктивно, но се надявам също така докладчика да обърне внимание. Nogmaals, kritiek te leveren op economisch beleid. Want daar komen in Europa niet verder mee. Dank u. Иначе няма да стигнем до никъде. Господин Ропе. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Tikrai manau, kad na, nieko nedaryti negalima, todėl turim kalbėti. Благодаря, госпожо председател. Не може да седим и да си приказваме за изоставащи региони, за региони с ниски доходи. Капитала търси високата печалба, а пък работната ръка иска високи приходи. А районите с ниски доходи са изправени пред огромни проблеми. Ако не излезем с дългосрочни решения, няма да можем да постигнем много. Така стоят нещата. В рамките на Европейския съюз е, държавите членки са много различни една от друга, дори пет пъти по-различни. Някои са по-слаби от други. Между регионите пет пъти има отново разлика в развитието. Така че трябва да видим с какви решения трябва да се излезе, за да се преодолеят тези различия, за да се намалят те. Хубаво е, че докладът говори за това, че макроекономическите условия стигат до определен предел и не могат да го надскочат. Трябва да навлезем в истинските причини, защо изостават тези региони. И аз лично виждам две причини. недостатъчна административна и финансова независимост на регионалните власти и липсата на финансов капацитет в малки и гранични или погранични райони. Трябва да стимулираме държавите членки да вярват повече на общините и регионите. Националните правителства трябва да излязат с такива стимули. Общините трябва да получат необходимата автономия, за да излязат с оптималните решения за постигане на целите, които са им заложени. Европейския съюз не трябва да се занимава с а, детайлите. Това, което работи в а, Финландия, може би не работи в Кипър. Трябва да мислим също така и възможностите за отпускане на кредити от страна на общините. Макроекономическите условия обаче тук създават пречка. Когато се финансират проекти, тези проекти имат нужда от средства. И така общините задлъжняват. Те не могат да инвестират в нови проекти, тъй като вече са задлъжнели. Сега за административния капацитет. Това, че една държава членка е в Европейския съюз, това означава, че тя трябва да има достатъчна административна мощ. Но това не е вярно. Има някои региони или малки общини. Няма административен капацитет. Нужна им е помощ. Нужно е допълнително обучение и финансиране за администрацията. В местните органи на властта, а не на централно ниво защото всичко зависи в крайна сметка от тях. Госпожа Дамато. Благодаря. Благодаря на докладчицата за първата и чернова. Сега, доклада на комисията. Не знам дали съм съгласна с диагнозата. С петте причини, които водят до това забавяне на растежа економическата криза, последните 10 години, със съответния дисбаланс, макроекономически дисбаланс, който поставя под риск самата политика по сближаване. Ниските проценти на заетост, слабия брой хора, които са завършили висше образование, липсата на научно-изследователски иноваторски проекти, липсата на връзка между бизнеса и университетите, миграцията на младите хора, които вече са обучени, съответно обезлюдаването на съответни региони, проблем демографски, липсата на инвестиции, частни и обществени. Напълно съм несъгласна с решението, което предлага Европейската комисия. Да, подкрепване на връзките на косионната политика с европейския семестър, за структурни реформи. Да, особено в, на пазара на труда последните години се за това говорим. Трябва обаче да обясним на всички граждани, що е то структурна реформа. След фарса с санкциите не, към Испания и Португалия миналата година, трябва да настояваме на така наречения 23 ти член които ще подкрепят ситуацията, се твърди. Трябва да има яснота. Какво имам предвид Европейската комисия под структурни реформи? Ако възнамерява, така както казват комисарите и Домбровски, и по-специално реформи на пазара на труда или имат предвид на здравеопазването или на пенсиите или приватизация. Е, ако са такива, тогава ние няма да ги подкрепим. Сега, ако говорим за инвестиция в обучението и образованието, така че да се увеличи възможността за намиране на работа, да, младите хора да си остават в държавите членки, тогава ще сме съгласни. Борбата с данъч, избягването на данъци, засилването на стратегии за интелигентна специализация, намаляването на пропаста между инфраструктури, например някои региони, където има еднолинейка. Нужна е административен капацитет в държавите членки, за да може да се справят с разходването на средства. Администрацията на национално ниво, на общинско ниво трябва да бъде добре обучена. И това е изключително важно. Но трябва да се направи анализ на всичко това и това е свързано и с правилата за инвестиции. Ще подкрепим всички действия, които водят до преодоляването на макроекономическите условия, въвеждането в регламентите на съответния обхват, т.е. ревизия на инвестиционната клауза, така щото регионалните и национални инвестиции, които са съфинансирани по европейски фондове, да бъдат извадени, когато се смятат нещата в европейския семестър. Какви ще бъдат структурните реформи, да се каже ясно. Те не трябва да бъдат използвани като наказателни лостове. В преговорите не трябва да се правят никакви отстъпки на определени държави членки. Тази комисия работим така. Не знам дали си спомняте с доклада Вестфал за кохезионната политика. Искаме да влезем в пленарна зала с този е, документ. Ще направим някои изменения, за да подкрепим кохезионната политика. Thank you very much. As I have no other... Благодаря. Други не са се записали от членовете на комисията. Ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Дакстрам. Yes. Thank you for the floor. I wanted to briefly respond to a number of the issues raised. Благодаря ви много. Искам да се спре на някои повдигнатите въпроси. Е, работният документ на комисията беше изготвен, изготвен само с цел по-добър анализ, да се разбере какво става в различните региони, а не да се използват тези категории за приложение на политиката или за разпределението на средствата. За кохезионната политика след 2020 година искаме да избегнем ненужните препятствия пред приложението и в държавите членки. Има някои показатели, които са важни за изработването на стратегиите и за определенето на приоритетите в различните области на политиката. И ще подновим ще актуализираме някои от показателите през 2019 година. Продължаваме да наблюдаваме този регион и целта ни е да постигнем пълните цели на европейската интеграция. Седмият доклад за политиката за сближаване подчертава че кохезионната политика е много важен инструмент на Европейския съюз и е важно да се вземат предвид териториалните характеристики. Подчертаваме ролята на управлението. Имаме цяла глава в доклада, която се занимава именно с управлението и имаме различни проекти, които могат да позволят да се установят областите, които подлежат на подобрение в различните системи на управление. Работим и с сътрудничество с Световната банка. Що се отнася до отношенията между макроекономическото управление и бюджета за кохезионната политика, опасявам се, че е твърде рано комисията да заявява позиция по въпроса. Госпожа Джофрида. Благодаря. Казах го в самото начало доклада ще покаже, че имаме различни становища и това го видяхме. Те са ендемични в нашата комисия. Не случайно казах, че се надявам на общ подход. И сега вече по същество, по някои от бележките, които бяха направени от колегите, смятам, че когато се ревизира политиката по кохезия, и предизвикателствата, които ни очакват в бъдеще. Точно тук трябва да се разрешат нещата. Аз съм убедена, че докладът, казах го и в началото, трябва да има подход, който да е политически. Нашата комисия трябва да вземе позиция по предложенията, които ни прави Европейската комисия. Представителя на комисията току-що потвърди, че през 2019 година ще се вземат предвид новите индикатори, които взема предвид комисията. Кохесионната политика и всичко останало трябва да бъде пряко свързано с конкретика и нещо реално, което трябва да бъде актуализирано. Е, Що се отнася до казаното по-рано, което звучеше така малко осъдително, аз съм съгласна с колегата. Този подход обаче в близкото минало не винаги, особено при спешни случаи, е довеждало до ефикасни решения. Така че трябва да напишем черно на бяло какъв да бъде подхода, особено ако говорим за региони с забавено развитие и дали този подход не трябва да бъде наказателен. Видяхме го, когато говорим за спешни случаи, се стига до съответния резултат, но не винаги. Трябва черно на бяло да се запишат елементите от този подход, особено ако говорим за региони, които трябва да използват политиката. Нужен е баланс. Политиките на бюджетни съкръщения при такива региони с бавно развитие насърчават винаги урязване на инвестициите от публичен тип. Тези урязвания никога не водят до растеж. Средствата отиват за плащане на дългове, но това върви обратно на желанието за економическо развитие, което води и до работни места и по-голяма заетост, а ние това искаме. Конкретно говоря в доклада за това как да се намери баланс, каза го и някой друг от колегите, ако съфинансирането и бюджетните ограничения не бъдат е, откъснати едно от друго. Това блокира държавите членки. Що се отнася до управлението, всички сме съгласни, че управлението в рамките на държавите членки трябва да бъде подобрено, тъй като има големи липси, особено в някои региони на някои държави членки. Но това е задача на нашата комисия до определен момент. И накрая какво можем да направим? Според мен трябва да защитим политиката за сближаване в подхода към регионите с забавено развитие. Казах, че има една класация, представителя на Европейската комисия също го спомена. Тя се прави с статистическа цел и за този анализ, но не искам това утре да се превърне в някакъв вид обвързваща класация за тези региони. Не искам да се стига до това. Нужен е баланс, нужно е да се постигнат компромиси. Това е нашата цел, трябва да го направим. Сега е момента. Трябва да направим определени видове избор, като например да видим какъв да бъде нашия избор. Дойде госпожа комисарката в залата. Знам, че трябва да приключвам. Много се радвам, че тя е тук днес с нас, защото това се свързва с един доклад, който трябва да се направи в сътрудничество с Европейската комисия. Темите, за които говорим днес, според мен върват към една обща цел, а тя е да има ефикасна политика по сближаване, чиято цел е да се преодолеят разделите между регионите, пропастите между тях и да се помогне на онези, които нямат достатъчно възможности. Очаквам други идеи от колегите и се надявам да има конструктивен дебат. И добре дошла на комисарката. Uh, remind... Благодаря ви много. Нека да ви информирам, че крайният срок за подаване на изменения по този доклад е на 14 декември по обед в 12 часа. Ще гласуваме по доклада през феврари. 14 декември. For this discussion, I, I conclude the discussion on, on this report and we move... Благодаря ви много. Преминаваме незабавно към следващата точка от дневния ред. За мен е чест да приветствам тук комисария госпожа Крецо. Тя е била в нашата комисия вече 6 пъти тази година, така че за нас е, е голяма чест това, че имаме възможност да обсъждаме с е, комисарката всички важни въпроси толкова редовно. Благодаря ви, госпожо комисар. Давам ви думата незабавно. Благодаря, госпожо председател. Винаги е удоволствие е, за мен да е, съм тук, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, уважаеми приятели. Е, ще започна с един кратък доклад по пакета, прият минал вчера, за задълбочаването на економически и паричен съюз в Европа. Това е доклад, прият от комисията. След това ще говоря и за развитието на кохезионната политика. Най-вероятно всички вие следите в повече или в по-малко подробности нещата от презентацията вчера. Действително темата е много важна. Става дума за три основни теми и най-вече това, че съдържанието на пакета е много добро, широко и съдържа множество нови идеи. Нека да се занимая с тези въпроси, които смятам за възможно най- важни. Първо, създаване на Европейски паричен фонд за подпомагане на членки на еврозоната в финансово уязвимо състояние. Стабилността на еврозоната ще се постигне по този начин чрез мерки на ниво договорите на Европейския съюз, а не чрез междуправителствени споразумения, нещо, което дава на Европейския парламент по-голяма роля за наблюдение и демократичен контрол. Това е добре от гледна точка на демократизацията, на демокрацията. След това, друга добра новина за парламента и демокрацията е, че може да се предостави по-добра възможност за отчетност и ефективност. На трето място ще има нов набор от бюджетни инструменти за проверка по кохезионната политика на доброволен принцип. Мерки за преструктуриране на банки и мерки за продоляване на отрицателни последици от големи асиметрични шокове. Министрите на економиката и финансите – Е, може да... Е, всъщност, е, извинете, един евентуален министр на економиката и финансите на Европейския съюз ще бъде и председател на Еврогрупата. Сега за кохезионната политика. Както добре знаете, миналия месец проведохме дълги по конструктивен дебат с държавите членки по време на съвета по общи въпроси, държавите членки подчертаха значението на кохезионната политика и казаха, че тя трябва да продължи да е една от основните политики на ниво Европейски съюз от, след 2020 година. Нека да видим дали на това ще е позицията и на министра на финансите. Имах възможност да поговоря за кохезионната политика политика миналия път, когато бях тук. Кризата се отрази е, много тежко на социално-економическата структура на Европа и е, за това е необходимо да се предприемат мерки, за да станат държавите членки по-устойчиви и по-добре да могат да се приспособяват към ситуации на кризи и промени в областта на промишлеността. Настоящите ни приоритети може да се окаже, е, че са твърде негъвкави. Добре е да се видят и нови области на политиката и нови начини на постигане на резултати. Има на ниско качествено управление, на места има и структурни слабости, нещо, което се отразява отрицателно на публичните инвестиции. Комисията не може да действа сама. Тя трябва да бъде подкрепена в усилията си в кохезионната политика от структурни реформи. Комисията публикува още два важни документа. Първо съобщението за граничните райони, в пограничните райони в Европейския съюз. Едно от новите неща в него е създаване на фокусни точки за границите, в които работят експерти, за справяне с правни и административни затруднения по границите. и така се дава възможност и за обмяна на информация. Що се отнася до регионалното сътрудничество, има пилотни действия за междурегионално сътрудничество, в които участват местните власти, бизнеса и научни изследователи. Имахме много добра реакция на обявата за, за търсене на кандидатури и следващата седмица ще съобщим а, кое предложение е спечелило за тази пилотна програма. Дневният ред за градските райони вече има 12 оперативни програми на е, ниво Европейски съюз. Координацията се подобри силната подкрепа на Европейски парламент беше от голямо значение. Благодаря ви. Доклада за градските райони показва, че Европейският съюз е от голямо значение за оформянето на програмата за градските райони на ООН. В Кито настоях да се вземе предвид плана за действие за градските района. По време на форума на градовете имах възможност с Европейската инвестиционна банка да поставя на цялото, началото на нова консултационна служба, така наречения Урбис. Тя ще помага на общини да изготвят бързо проекти благодарение на иновативни финансови решения. И накрая, за приложението на структурните фондове. Докладът по темата ще бъде публикуван следващата седмица, но като цяло новините са добри. Приложението е, е добро през последната година и вече е набрало скорост. Избрани са проекти за близо 300 милиарда евро, близо 45% от общите налични средства за инвестиции. Това е сравнимо за постигна... с постигнатото на същия етап от предходната програма, а именно тази за периода 2007-2013 година. Въвеждат се и нови мерки, условия ексанте и рамка за постигане на резултати. Но повече за това на 13 декември. Ще имам удоволствието да присъствам и в Страсбург следващата седмица, но ако случайно някои от вас не са там, ви пожелавам а, весели празници, честите нова година и 2018 ще бъде една ангажирана година, така че трябва да се здобием с възможно най-много енергия. Благодаря, госпожо комисар. Сега координаторите, господин Ван Нисторой, заповядайте. Благодаря. Много важни са тези разговори. Има сериозни проблем, промени. Информирахте ни за фонда е, ЕМИ, е, паричния фонд. Колегата Новаков също ще повдигне някои въпроси. От мен три въпроса. Първо, вземайки предвид ураганите в Сен Мартен, имахме добър разговор по темата – Комисията заяви, че и двете части на острова ще получат еднаква помощ. Опитваме се да получим сега допълнителна информация и става ясно, че не се случва достатъчно, що се отнася до помощта от е, Европейския фонд за развитие на селските райони. Как може да се помогне на е, френската част да въведе такива инвестиции. Добре да има интегриран подход, двете страни да работят заедно. Това беше заявено и в писмото на господин Юнкер. Той заяви, че ще има общ подход и за това искам да разбера какво е състоянието в момента и дали има възможности, например, да се използват средства, които не са предмет на поети бю... ангажименти за бюджетни кредити от Франция, за да се насочат към тази част на света. След това, тази сутрин вече говорихме за това как паричните въпроси се отразяват на програмата за структурни реформи. Но това, което ми прави впечатление е, че комисията е взела решение да заяви, че може да се използва резервът за постигане на резултати. 6% от 21 милиона са делени за резерва за постигане на резултати е свързан с резултатите, които постигат държавите или членки. И малко се опасявам, че нещата идват неочаквано. Не се очакваше да започнем да използваме средствата от този резерв. А сега това става и то много бързо. Какво се случва? Той сякаш някой е дошъл и е ограбил парите през нощта. Какво правим? Това са двата ми коментара. И накрая един положителен коментар. Обменя се информация с държавите членки и националните парламенти. И вие заявихте, че сте готова ред по ред да проверите националното право, за да препоръчате какво трябва да бъде променено и какво може да остане. Искаме да комбинираме този метод с седмия доклад за кохезионната политика, който вече е готов. И искаме през април в пленарна зала да изложим своята политика. И е добре да вземем това предвид и в контекста на изборите през 2019 година. Благодаря ви много, господин Ван Нистерой. Тук са и гостите ни от Сен Мартин. Те са ваши гости и наши гости на Комисията по регионални въпроси в това си качество. Ще имате възможност да чуете и отговора на комисарката за Сен Мартин. Госпожа Крел. Много благодаря, госпожо комисар. Бих искала да ви благодаря съвсем сърдачно, че така тясно работите с нашата комисия в Европейския парламент. Многократно сте били на наши заседания. Ще използвам тази възможност, за да очертая няколко аспекта, които касаят предложението за економически и паричен съюз, нещо, което е представено вчера. Съвсем накратко ще се спра на тези въпроси. Както и Ламарт посочи наистина, и съвсем правилно, наистина към момента е очудващо, че комисията представ... по никакъв начин не се представят резултатите за резерва от страна на комисията. Имаше такова желание от страна на комисията и това трябваше да бъде обвързано с критерии за резултатност като част от националния, бю... съответния национален бюджет за съответната държава членка. И това е изненадващо, че това сега се определя и по отношение на структурните реформи. Евентуално това е добра идея, трябва да се разгледа, не знам на този етап, но мисля, че това противоречи на това, което по-рано комисията преди 4, 3 или 4 години представи. Така че това ме очудва. По другия въпрос – по отношение на измененията, които се очакват по отношение на регламента и а, очакваните промени. Да, а, радващо е, че успешно се прилага този инструмент, а, получаваме такава информация, но ако трябва да изразя моята позиция, смятам, че тристранните срещи трябва да се проведат по а, предложението ом, Омнибус, така че да има пакета за прозрачност за кохезионната политика там се обърнахме към комисията с техническата помощ на Европейската комисия да се използва тази помощ, за да има по-голяма прозрачност на тази политика. Това според мен, по моя преценка е необходимо, защото много граждани нямат представа какво точно се случва в държавите членки, в регионите, какво се постига в тези региони и държави членки така че в тази връзка комисията не разполага с допълнителни средства за допълнителна техническа помощ. Сега разбирам, че има 300 милиона евро именно за тези техничес... тази техническа помощ и тези инструменти тогава би имало и достатъчно средства и за един пакет за по-голяма прозрачност. Смятам, че каналите за комуникация не са избрани правилния начин и смятам, че трябва да се помисли допълнително по този въпрос. И аз смятам, че трябва наистина да подходим много конкретно, както го направихме и по отношение на пакета Омнибус с предложените промени. Може би нещата трябва да се организират по друг начин, да има по-добро представяне на информацията за разходване на средствата, използване на инструментите, защото не всичко идва в парламента като информация, която ни е необходима. Ето защо наистина исках да отбележа този въпрос още веднъж. Благодаря. Значи, Благодаря, госпожа Тамашич. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Първо, как можем да повлияем на бъдещото законодателство, така че да се насречат повече програми с множествено финансиране и как може тези програми да се управляват по-добре. И вторият въпрос. Няма много държави членки, които достатъчно рекламират финансовите инструменти. Някои от тях също още са скептични за рисковете. Как, могат да се, как може да се увеличи информираността? Как могат да се намалят рисковете за местните регионални власти? И как, могат да се, как може да се помогне да, за подобряване на условията за по-добро приложение. Благодаря, господин Иван Милтенбърг. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Много се радвам, че имахме възможност да обсъдим тези теми с вас. Аз съм малко по-положително настроен за вчерашното предложение. Ако искаме структурни реформи в Европа, е необходимо да се подхожда по-положително, да се види какво може да се направи за насърчаване на програмата за подкрепа за структурни реформи. Е, разбира се, трябва да вземе предвид споразумението и настоящия регламент, но аз мисля, че е, може да се подходи малко по-отворено. Структурните реформи са необходими в Европа и затова по един и друг начин трябва да се въведат. Втория въпрос. Е, Ламберт Ван Нистерой вече спомена темата Сен Мартин – е, радвам се, че е, представителите на Сен Мартин са тук. В залата приветствам ги. Катастрофата, е, до която доведе урагана Ема, изисква да се действа незабавно. Още през септември поисках писмо от господин Юнкер. Неговият отговор е тук в отговора му ясно се заявява, че трябва да има възможност да се мобилизират допълнителни средства. Също така ясно се заявява, че Европа трябва да действа по координиран начин, за да помогне на хората на острова и от двете страни на границата. Ясно е, че има различни ем, правни уредби, и различни е различен статута на двете части, на френската част и на холандската част. Но и Франция и Холандия назначи национален координатор. Не е ли добре да се е, работи за координиране на европейско равнище, да има европейски координатор, който да координира всички действия в рамките на Европейската комисия, за да се види е, какви са всички възможности да се предоставят средства на този остров. Мисля, е, готови ли сте да поемете ангажимент да се назначи такъв европейски координатор, който да си сътрудничи тясно и с холандския и френския координатор, за да може да а, се премина от думи към действия, защото действия са необходими, за да се защитят гражданите на Карибите. И след това за приложението. Да, нещата се си видят малко по-добре от преди година, но посетихме Румъния, вашата родна държава и там се е, чуха сериозни оплаквания за бюрокрацията, за липсата на освояване на средства и поради административни пречки и бюрокрация. А следващата година Румъния най-вероятно ще се сблъска с сериозни проблеми и може да загуби заделените и средства. Така че въпросът ми е какво ще правите, какви действия ще предприемете. И а, е, е, наистина ви насърчавам да дадете конкретни отговори, а не просто да се позовете на инициативата за изощаващите региони. Румъния има нужда от такива действия, трябва да се използва максимално е, е, Европейски структурен фонд, европейските структурни фондове, така че конкретни действия моля. Please. Господин Ропе, ще искате ли взем, да вземете думата? Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за възможността отново да се видим тук в Европейския парламент. Бих искал да споделя няколко идеи с вас. Приветствам казаното от вас относно факта, че демокрацията на Европейския съюз трябва да се засили и новия пакет за сближаване трябва да предвиди по-голяма гъвкавост. Дали ще бъде гъвкавост до определено ниво или ще бъде с гъвкавост до нивото на регионите и общините? Това е въпрос, който е обвързан с откриването на нови възможности. Още нещо. Засегнахте въпроса за финансирането на проекти по настоящия период. Казахте, че половината проекти вече са подбрани. Вече наближава края на четвъртата година, което означава, че остават още три години, т.е. вече сме на половината на този период. Това означава, че по-слаби страни, по-слаби региони по-слабо развити региони, 80% от инвестициите те ще получат от европейско финансиране и в рамките на следващите 3-4 години паричните потоци се увеличават, разходите се увеличават. Не смятате ли, че в бъдеще можем да изготвим нов механизъм, така че освояването на средства да протича по-гладко, без да има вариации толкова сериозни. Граничното сътрудничество с трети страни. Дали предвиждате нови модели за сътрудничество в бъдеще или ще се запазят съществуващите? И още един въпрос – свързан с ОСП. Смятате ли, че тази политика трябва да спомага за преодоляването на разликите между регионите? Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря, благодаря на комисарката, че е тук отново. Нека да обобщя някои от най-наболелите проблеми. Говоря от името на групата, от движението 5 звезди и винаги говоря срещу макроекономическите условия и срещу структурните реформи, тъй като вие ги разглеждате като намеса при пенсиите, пазара на труда и искате приватизация. Казах обаче, че съм за по-голяма гъвкавост, която дава възможност на регионите, на отделните територии, където има природни бедствия, да отговорят на катастрофи, които, за съжаление, се случват все по-често в цяла Европа. С помощта на структурните фондове и фонда за солидарност, който трябва да бъде е, видоизменен, към по-добро. И така, знам, че голямото предизвикателство тук е съвета. Той пречи. Много ви моля да не се отказвате. Кога може да очакваме предложение, насочено към три аспекта? По-голяма гъвкавост, увеличаване на финансовите средства като цяло и аванса, който сега е 30 милиона. Още едно предложение за следващия регламент. Често говорим за видимост на политиката за сближаване. Има цял пакет видимост в омнибуса. Май и юни 2018 година се очакват предложения. Политиката по сближаване ще бъде нещо, на което гражданите вярват, не само посредством повече комуникация, но и когато гражданите и повярват, както и другите економически действащи лица. Трябва обаче да има редакция на оперативните програми. Знаете, че кодекса за партньорство се прилага само формално, без участие на економическите и социални действащи лица, което води до проблеми, свързани с своевременната комуникация и достъпа до нужната информация, най-вече за НПО и социалните партньори. Създаване на екс-анте условие, т.е. обвързващ механизъм, който да изисква участие на всички заинтересовани страни при подготовката на партньорските споразумения и след това оперативните национални програми е фундаментален. Това ще даде конкретен импулс на управлението на много нива и така ще се въвлекат всички граждани. Какво мислите по въпроса? Може ли публично да ни кажете, че такъв тип механизъм ще бъде поне предложен? Не знам дали ще приеде прият. Мнозина казват, че силното реалното участие на нашите граждани е основно, за да има истинска политика, която е близо до гражданите и териториите. I... Благодаря ви. В списъка са се записали трима колеги, които ще задават въпроси. Започваме с господин Новаков. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В началото бих искал да приветствам с добре дошла комисар Крецо и за усилията, които полага за да посети страните засегнати от природни бедствия, последно Португалия. Това дава едно човешко лице на Европейския съюз в тези критични моменти пред хората в тези страни. Както и други колеги, аз бих искал да изразя някои тревоги. На първо място съобщението от вчера от страна на Европейската комисия относно промените, които се прогнозират за регламента за общите разпоредби по отношение на структурните реформи, които се планират. Сигурен съм, че има добри намерения за тези предложения. Нямам никакви съмнения, но се опасявам, че кохезионната политика наистина е обвързана с много повече. Започнахме с някои ускорени процедури, които вече сме обсъждали тук. След това механизма за свързване на Европа, финансирането от Кохезионния фонд. Сега тези предложения предложението в началото на тази седмица във връзка с реформите в Европейския социален фонд. Така че се опасявам, че от различни посоки има все повече изказвания, че трябва да има различни направления за финансиране от кохезионната политика. И може би наистина не смятам, че трябва в крайна сметка да се откажем от това в края. Госпожо комисар, трябва да знаете, че независимо от това каква е средата около нас, трябва да намирате съюзници в нашата комисия, ако искате да отстоявате това. Ако искате да промените правилата на играта по отношение на резерва за резултатността, Можем да изчакаме държавите членки да отбележат гол, но на полувремето сменяме правилата на играта. Трудно би било да обясним защо се опитваме да срутим къща, за да използваме тухлите, за да построим нова. И така, 6 месеца сме, ни остават до новия регламент и за последните 6 месеца имаше поне две предложения за регламенти по отношение на кохезионната политика. Започвам да се страхувам от тъмното. Какво ще ни очаква през следващите 6 месеца? Добре е, че сте тук отново, за да ни дадете малко повече пояснения по тези стъпки. И ми е трудно да очертая по-положителни елементи за използването на този резерв 21 милиарда. Ако правилно цитирам, част или целия резерв за резултатност за програмите за структурни реформи. Реформите са необходими, но ако това е толкова важно за съвета, можем да намерим нови средства, за да се финансира всичко това. Благодаря. Благодаря, господин Раймон има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо а, комисар. Радвам се, че отново сте тук в нашата комисия, а, за да можем да очертаем всички тези а, важни аспекти. Аз ще се спра на структурните реформи, които бяха представени съвсем скоро. Както знаете, аз съм докладчика по отношение на Гърция между 2017-2013 и 2014-2020 година. И тук ще изготвя доклад по тази тема, като ще засегна някои от решенията, които сме взимали тук и имат положителни резултати те са пряко свързани с кохезионната политика, структурните реформи, но не само. Трябва да се вземат новите разпоредби, свързани с бюджета и на тази база ще изготвя с удоволствие нов доклад. В тази връзка става ясно, че на Гърция може да и се помогне. В понеделник тази седмица имаше съвместно заседание с Комисията по бюджет и имах възможност да представя отново доклада, който представих за Гърция още през месец май. Смятам, че наистина докладът не беше лош, въпреки че трябва да се доизчистят някои от формулировките. И в тази връзка смятам, че трябва да се включат и нови елементи, още тогава имаше 6 въпроса, които поставих на колегата, който в комисията по бюджет отговаряше за Гърция. Имахме възможност да коментираме, но той не, не ми даде категоричен отговор на тези шест въпроса. Той ми отговори на едно, един от въпросите и на едно от становищата. На един от устно поставените въпроси не получих отговор. Имаше идея да се засегне тази тема и в пленарна зала, за да може да се доизчистят съществуващите неясноти, за да се а, изготви един по-стабилен доклад, който да може да бъде използван за бъдещата ни работа. Един от а, въпросите засяга и а, работата на Гърция с комисията. Аз съвсем спокойно работя и с английски, и френски, и немски, но нямаше необходима, нямаше достатъчно време за да се направи този превод, за да може да се проведе дискусията. Благодаря, господин Пападакис има думата. Ε, е, πριν τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική, благодаря, госпожо председател. Преди наводненията в западната част на Гърция имаше предложена резолюция в рамките на нашата комисия, като се повдигнат два конкретни въпроса. На първо място, по отношение на фонда за солидарност, откъдето трябва да се отпуснат компенсации за засегнатите и 1% от БВП не трябва да се използва като основа за активиране на този фонд за солидарност. Все още обаче няма конкретни коментари в тази насока. Госпожа председателката ни запозна с коледното парти, но не е засегна този въпрос. Моля да ме извините, че развалям коледното настроение, но хората в моята родина са изправени пред сериозни проблеми защото това не се случва веднъж на 50 години, както беше посочено тук. Преди Западна Атика и имаше такива проблеми в Пирея, в региона на Еврос. Миналата седмица имаше подобен проблем в Западна, Западна Гърция и то няколко пъти. Много често ставаме свидетели на такива разрушителни наводнения. И основно бедните хора страдат от тях. Госпожо Крецо, имам един ясен въпрос към вас. Отчитате ли факта, че условията по фонда за солидарност, които са неприемливи, трябва да се премахнат? Какво ще кажете на хората, които се борят с кълта след тези наводнения? същия отговор, който дадохте в пленарна зала. Изчаквате да стигнем до 2020 година, за да обсъдим измененията по регламента. Това е политически цинизъм, нищо повече. Благодаря. Имаше въпрос и аз съм длъжна да ви отговоря. Получихме предложението за резолюция на гръцки язик. Това предложение трябва да се преведе на всички официални езици, трябва да се информират координаторите на базата на съществуващите процедури в парламента. Това е по отношение на това предложение за резолюция. Следва господин Буда. Заповядайте. Да, мулцумес foarte мулт, домна președinte, мулцумес, домна комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че отделяте от времето си да бъдете на нашето заседание. През последните седмици се появиха доста въпроси. В Румъния имаше среща на над хиляда представители на общини за обсъждане на бюджетните дефицити в нашите страни за регионално развитие като основа на тази дискусия беше очертаването на сложните процедури, които съществуват, но има и други обстоятелства, които определят трудното приемане, одобряване на проекти. Например, тук ще визирам един пример от град Сегет. 35 000 души са пряко засегнати, където нямаше на местно ниво необходимите ресурси за саниране на сградния фонд. А, освен това, бяха разработени и проекти за привличане на средства за саниране и на болници и лечебни заведения. Освен това се отпускат средства на европейско ниво за енергийна ефективност и енергийно саниране. Но същевременно Много често те са насочени тези средства към градската среда. За селските райони много трудно може да се одобрят подобни проекти. Защо това е така? На трето място в комисията Агри и в други комисии изразяваме тревоги по една много важна тема по отношение на развитието на селските райони. Става въпрос за водоснабдяването, канализацията и отпускането на необходимото финансиране. Доколкото разбрах миналата седмица, няма достатъчно а, средства, защото трябва да има поне 250 души, които да бъдат обхванати от тези мерки. В Румъния обаче има много общности, които не могат да отговорят на това изискване за 2500 души. Тоест, тук наистина смятам, че трябва да се направят необходимите промени, защото в по-слабо населените райони хората не могат да се възползват от тези средства. Средствата са на разположение, но те не могат да бъдат разходвани за посочените цели. И това означава, че селските райони няма как да се развиват в тази насока. Благодаря. Ако няма допълнителни въпроси, позволете ми и аз да задам един въпрос. Въпросът ми беше провокиран от дискусия в рамките на нашата комисия. Позволете ми да оформя въпроса последния начин. Казахте вече, че след няколко седмици можем да очакваме доклада за изпълнението. Следващата седмица можем да очакваме този доклад. Знаем колко инициативи от страна на комисията се лансират през последните седмици. Опитваме се да оформим позицията на парламента и нашата комисия по-конкретно за а, рамката за доклада за седмата кохезионна политика, като това да се използва като препоръки за кохезионната политика след 2020 година. Участваме в различни събития, организирани на различни нива в които се изпращат много силни послания от някои секторни политики за необходимостта от финансиране, необходимостта да се разделят потребностите от средствата и единствения източник на средства е пакета по кохезионната политика. И тук ще стъпя и на въпроса на колегата Новаков и ще продължа. Планирате ли някакви инициативи, от днешна дата до стартирането на следващата многогодишна финансова рамка и как смятате, че можем ние да действаме и да подкрепим процеса за съвместни усилия с оглед на създаването на следващата кохезионна политика. Радвам се, че имаме подкрепата от страна на съвета, това е чудесно, но знаем, че са заложени и много интереси в рамките на съвета и трябва да оформим нашата позиция. Готови сме да подкрепим инициативите, готови сме да работим и ще обсъдим това и по време на заседанието на координаторите. Какви трябва да бъдат следващите стъпки? Но можете ли да дадете малко повече информация? Това е моят последен въпрос и след това давам думата на госпожа комисаря. Thank you. Thank you very much for uh, uh, this. Много благодаря за тези въпроси. Споделям някои от вашите тревоги и, както казах в началото, Наистина на последната права сме преди следващата многогодишна финансова рамка. Ще започна от това, което каза и госпожа председателката. Наистина имаме една обща битка. Вие казахте общи усилия, доста по-дипломатично, отколкото аз се изразявам, но така или иначе трябва да обединим усилията си с всички заинтересовани страни, за да можем да представим това, което наистина постига добри резултати, това, което е наистина най-видимата политика, която достига до милиони граждани и това трябва да се съхрани. Ще отговоря на въпросите в последователността, в която бяха поставени. Първо, ще започна с добре дошли към а, гостите от а, Сен Мартан. Аз имах удовол... удоволствието да се срещна с председателя, президента на френския регион, Френска Гвиана, защото а, Френска Гвиана в момента държи председателството на най-отдалечените региони. Разговарях с президента Макрон и председателя Юнкер за съобщението за най-отдалечените региони Докладчик е господин Омарчин, който не е тук, но смятам, че има много добри резултати. Научаваме нещо всеки ден и разбира се, бих искала да ви информирам, че за мен беше изненадващо, когато за първи път разгледах досието, че холандската част на Сан Мартен не е част от Европейския съюз и разбира се, това създава много повече трудности за отпускането на помощ. Много добре знаете обаче, че още от самото начало изразихме нашата солидарност, съболезнования, за да можем да отпуснем необходимата помощ и за Карибския регион. Незабавно помогнахме на Холандия по отношение на Сен Мартан и използването на услугите на Европейския съюз през първите седмици и по време на кризисната обстановка. Знам, че председателя Юнкер е разговарял с министър-председателя на Холандия за това как може да се помогне. И комисията успя да реагира на базата на механизма си за незабавна реакция в рамките на всеки, т.е. 24 часа в денонощието, за да може да се окаже необходимата помощ. Използваме и програмата насочена към преструктурирането и възстановяването в различните общности, програма, която може да се използва и от холандска и от френска страна. С тази програма могат да се покрият до 3 милиона а, с, в рамките на тази интраред програма. На конференцията на донорите в Карибския басейн в Съединените щати беше представена готовността за намеса от страна на комисията и комисар Мимица заяви, че ще се отпуснат допълнителни 300 милиона като пакета за помощ в Карибския регион. Тази помощ е в резултат от последиците от Ирма и Мария. Смятам, че наистина би било добре да има координатор в тази насока и в съответните служби в комисията ще а, обсъдя този въпрос. Имате право, има много различни инструменти а, по отношение на регионално развитие, а, генерална дирекция ДЕВКО, така че може да се сформира работна група, за да има контакт между холандската и френската част на острова. Така или иначе, Смятам, че имате право, че трябва да има общ европейски интегриран подход за подкрепа на усилията за а, възстановяване в двете части на острова. Смятам, че местните органи на самоуправление и във френската и холандската част трябва да работят заедно, за да има по-тясно сътрудничество между двете страни. Мога да ви уверя, че комисията ще положи всички усилия, за да има допълняемост между Европейския съюз за интеграция и развитие, съвместните проекти и усилията на местно ниво. Имаме готовност, разбира се, да проследим и изпълнението на програмите в бъдеще и как те могат да бъдат насочени към усилията за възстановяване. Напълно съм наясно с последиците, разрушителните последици. Не съм разговаряла с ваши представители, но може би можем да го направим а, и по-късно. Както казах, с а, председателя Юнкер обсъдих това на срещата във Френска Гвиана и разговарях с представители на френската част и има заделени средства от Фонда за регионално развитие, които могат да бъдат използвани за възстановяването. Така че ви уверявам, че ще следваме нашите принципи за солидарност, за да можем да окажем помощ и с помощта на държавите членки Холандия и Франция. А също така ще разгледаме и вашето предложение за координация. По отношение на економически и паричен съюз, въпрос, който беше повдигнат от господин Ван Нистелро и от госпожа Крел. Както споменах, един конкретен елемент от представения вчера пакет е свързан с кохезионната политика. Това е голямо досие и това е предложение, което дойде доста на време, а именно предложението за изменение на а, регламента за общите разпоредби и програмата за структурните реформи. Всичко това ще бъде на доброволни начала и ще бъде с факултативен характер. Сега вече разполагате с това предложение и очакваме конструктивно да работим с вас като със законодател в близко бъдеще. So, uh, on Mr. Tomasic. Госпожа Томашич. Mr. Multi, multifunding future uh, legislation. За бъдещето законодателство. Много е важно това, което казахте. Имаме отлични примери Ние търсим пресечните точки, за да има улесняване. Предложението за омнибус, което е на последен етап от разработването си, последният трилог едната седмица, се надявам да има споразумение, ще направи комбинирането на фондове по-лесно за държавите членки. Надявам се, така да постигне много. Финансови инструмент, съгласна съм с вас. Държавите членки започнаха да използват това последно време. И 7-2016 не се ползваше толкова. След това се увеличи до 13 та година. И сега през този период отвоихме ползването на финансови инструменти. Има само две държави, които не обичат да ги ползват, но се опитваме да ги убеждаваме. За нас е ясно от анализа ни, е, че всяко едно евро инвестирано в програмен период 14-20 година ще имаме 3-4 евро до 23 та година така че не бива да се потъва в такъв тип мислене. Споменах парша, а, плана Маршал. Това е план, разработен след Втората световна война. Австрия-Германия все още използва част от тези средства. Това е факт, нещо реално. Парите могат да се рециклират. Ако се използват мъдро, може да се инвестира едно евро и накрая да се получи много. Трябва да говорим по този въпрос с държавите членки. Имаме нужда и от административен капацитет, за да го направим. Нужни са познания. Вие сте хърватка. Uh, Има отлични министри, които са запознати с това и знаят колко е полезно. Имате отличен министър и мисля, че вашето правителство е разбрало колко важно се ползват финансови инструменти. Сега за по-доброто изпълнение. Ще започна дискусията след МФР. МФР ще се подаде през май и се надяваме в кратки срокове след това да говорим за ново законодателство и да подобрим процесите. Що се отнася до предварителните условия? Когато те бъдат изпълни за този програмен период, е много ясно, че няма да има нужда от тези предварителни условия. Тоест, ще отделим сега време, но много държави няма да има пречистване на водите, управление на отпадъците без такива предварителни условия. Когато те се изчерпат за този програмен период, няма да има нужда да се отделя толкова много време при следващия програмен период. Хубава беше тази идея, но това е в дългосрочен план – няма да се повтаря при всеки програмен период. Просто ще извършваме мониторинг. About the question of, uh, um, Mr. Van... По въпроса на господин Ван Милтенбург, отговорих ви за економическия паричен съюз и Сан Мартен. Както казах, ще предам вашето предложение на комисията. Говорите за националното координиране в Нидерландия, във Франция, с работата на Европейската комисия, нали така? Казах ви за допълнителното финансиране, комисар Мимица го обеща в Нью-Йорк. ще направим всичко възможно. Сега за Румъния. И мисля да говоря на румънски. știți foarte bine că, în primul vreau să vă mulțumesc. Знаете много добре. Не, всъщност, нека първо благодаря. Искам да благодаря за това, че сте тук. Заедно бяхме в Клуш с вас на застанието на комисията Речи там. Благодаря на господин Буда за отличната организация. Беше много полезно това посещение. Много добре знаете, че Европейски съюз помага на Румъния, така както помага на всички останали държави членки. Правителството, националните органи на властта са изключително важно, важни за да се възползваме от тази помощ. Когато говорим за изпълнение, държавите членки носят твоята отговорност. От 2007-2013 година нашите служби направиха всичко възможно да има по-голямо освояване на средствата. Знаете много добре, че одобрихме всички проекти, които имаха и забавяне, и без забавяне в транспорта. Имаше много проекти, които трябваше да бъдат приключени в периода 7-13 година. Малко закъсняват някои от тях. Сега вече разпределихме и средства. Тогава всъщност разпределихме и средствата за 2007 2014. Политиката за сближаване дава една отлична възможност и е много важно тази възможност да се превърне в реалност. периода 2007-2013 имаме 89% ниво на освояване на средствата. Имаше проблеми, що се отнася до транспорта, за съжаление. Там имаме много нужда от проекти. Сега, какво се случва по-настоящем? Не само в Румъния, но и в други държави членки. Има доста проблеми в различните държави членки и затова трябва да се положат повече усилия, за да може Румъния да се, използва, да се възползва напълно Румъния е държавата с най-висок ръст в Европейския съюз, така че може да се възползва от това. За съжаление, политическата стабилност е пречка. Аз съм в трета година на своя мандат като комисар и това е вече четвъртото правителство, откакто аз съм комисар. Госпожа Булт каза, че е седмия министър вече, с който се среща на транспорта от Румъния. Така че има много голяма политическа нестабилност. Удовлетворена съм от това, че има органи за управление вече и те работят добре. Надяваме се да има и големи договори, които да освоят средствата. 18 и 19 декември се надяваме да подпишем различни договори, които да са висококачествени. Имаше въпрос от друг колега и за да не се връщам към него, ще го включа тук. Съгласна съм срещите с кметовете. Аз винаги съм казвала, че вратата ми е отворена. Срещам се с кметове от всички държави членки. В Роттердам, например, се срещнахме с 600 кмета от целия Европейски съюз. Благодарение на плана Урбан, това се превърна в факт. Градовете имат особено важна роля в Румъния 20% от проектите, малко над 1 милиард, се управляват директно от градовете. След това някои конкретни въпроси, които повдигнахте. Смятам, разбира се, ще говоря с службите, но смятам, че Що се отнася до здравеопазването, са предвидени 150 милиона за тези три болници, които са регионални болници. Ще видим дали Висигет ще може да се възползва от това финансиране. Всичко, разбира се, зависи от Министерството за европейските фондове. В Румъния не говорим, не работим като в Германия и Франция, където всеки регион си има управляващ орган. Не, всичко зависи, крайна сметка, от вътрешната структура и всяка държава решава как административно да се организира. Аз лично смятам, че настоящата структура осложнява нещата. Те са по-тежки, по-слабо подвижни по този начин. И независимо от първоначалните трудности, тъй като в Румъния всеки регион си има под региони. Трябва да кажа, че има в момента екипи в Пятра Неанц, които разглеждат проектите, които вече са подбрани. Що се отнася до не така развитите региони, имаше пилотен проект, един в Польша, един в Румъния, Полша 1 милион евро. В Румъния успяхме да стигнем до споразумение. Промени се програмата, така, щото 500 милиона да бъдат отделени на програмата. Имаме проекти, които са подбрани от комисията, те са от университети, от частни дружества. Такива партньорства в моята страна, съжаление, не са традиционни, но за северо-источния и северо-западния регион това вече е факт. Що се отнася до увеличаването на енергийната ефективност в селските райони. Искането за над 250 жители не е условие на Европейския съюз господин Буда. Аз бях в Клуш. Аз съм родена там. И трябва да кажа, че останах без вода и без ток. И какво се случва? 21 век сме. Как може да се случи нещо такова в европейска държава? Говорих с мнозина. Проблема с водата съществува. И ме спират хората по улицата и казват, говорете за водата, госпожо комисар, за водата говорете. Не може така 21 век да нямаме вода. Инфраструктурни проекти са нужни. 2007-2013 бяха одобрени такива. Това бяха проекти, които даваха вода. Те оправяха канализацията, защото няма качествена питейна вода за гражданите в Румъния. Знам много добре как се живее в селските райони Знам много добре колко млади хора си тръгват от селските райони. Аз съм от страна, където средната възраст е над 75 години. Младите хора веднъж годишно ходят е, до гробищата. Аз съм постоянен диалог с националните органи на властта, с местните органи на властта, но в крайна сметка всичко зависи и от общините и административните органи. Така че съм съгласна с вас трябва да се направи нещо, за да може тези зони отново да привлекат хора, които да живеят там. Има противоречие, говорим за градски дневен ред. Градовете са много важни, защото там живее над 80% от населението. Обаче ще се окаже, че селата са празни. Ако не се опитаме да използваме и фонда за развитие на селските райони за малките селца. Защото според мен този фонд не е само за да помага на замеделските стопани, но и за да помага на малките общини. Извинявайте, ако говоря дълго, но исках да говоря по-ясно тук. Следващия въпрос, който ми се зададе, трябва да кажа, че 6 години са налични за N плюс 3 и става дума за изпълнение до 2023 година. Но смятам, че когато говорихме за бъдещия законодателен мандат, трябва да мислим за по-леки механизми. Говори се много за екс-анте условия. Дадах пример. Когато са удовлетворени тези ексанте условия, държавите членки няма повече да губят време за следващия период що се отнася до изпълнението. Надявам се този парламент да успее да приеме законодателството за периода след 2020 година, така че да няма забавяне и да се получим от полките от миналото. Обо... Извинете. Управлението на много нива е в сърцевината на нашата политика и моето намерение е да работя заедно с вас. Знам, че в Италия, както и в други държави членки, това не е традиционно, както и в Нидерландия. Това е да се вземат предвид всички становища, но силно се надавам, че италианските власти полагат необходимите усилия за добри стратегии за регионите. Що се отнася до фонда за солидарност, да, запозната съм с всички проблеми, които аз имам и други с него. Ние няма какво да направим. Като отговарям на господин Пападаки, ще се върна тази тема. Госпожо Дамато, новото предложение за МФР според мен ще е добра възможност да се преразгледат условията на Фонда за солидарност. Господин Пападакис, не съм казала, че трябва да се чака до 2020 година, когато говорих в пленарната зала. Аз ви уважавам, но мога да ви кажа, че мисля, че е напълно несправедливо да ми казвате, че гледам цинично на Гърция. Десет пъти съм била, не, девет пъти съм била там, идвам тук при вас, промених регламента, беше по изключение за Гърция. Напълно съм съгласна с вас. Говорих с премиера Ципрас петък. Обясних му, че април-май ще се промени законодателството, не 2020. Промяна на бюджета през май. Веднага след промяната на законодателството и на регламента. Праговете са там, заради Европейския парламент и съвета, които ги приеха. Не Европейската комисия ги е приела. Това се прие от Европейския парламент, този прак. Разбирам огромните проблеми в Атика, но по регламента, който вие сте приели, Атика е богат регион. Европейските усилия трябва да върват ръка за ръка с гръцките усилия. Съжалявам, че трябва да го кажа, но е несправедливо към мен и към службите на комисията – които се опитват оптимално да помагат. Знаете, че освободихме ликвидността, променихме регламента, независимо, че други държави нямаха желание, питаха защо само за Гърция се прави това с съфинансирането, деблокирахме програмите, пуснахме темпи, метрото в Солун, Ежедневно работим в Гърция по тези въпроси. Природните бедствия се случват много по-често вече. И аз имам огромно желание за преразглеждане. Но по настоящия регламент това не може да стане. Регламент не се променя от днес за утре. Сега идвам от Португалия. Видях ужасяващите горски пожари в Мадейра, в Гърция. Не може да кажете, че не сме солидарни. Сега преразглеждаме механизма за гражданска защита. Искаме да се действа по-бързо и по-гъвкаво. Но трябва да работим ръка за ръка и с държавите членки. И отново искам да изразя своите съболезнования. С министър Харитис говорих, с премиера Ципрас. Ципрас е говорил с Юнкер оглеждаме регламента от всички страни, така че да помогнем. И ще помагаме на Гърция до края. Искам да ви припомня, че има средства, които не се използват от Гърция. Това е милиард и 300 милиона в този програмен период за климатични изменения и превенция на рисковете. А ако има проекти, можеха да ползват повече от тези средства, така че пари има. Това е в пакета на Гърция. Така че не става дума за пари, а става дума за добри проекти, превенция на риска. Много направихме. В същото време смятам, че посредством превенцията на риска и натиска, който оказахме върху Гърция за специална стратегия, успяхме да избегнем много човешки трагедии. Това е трагедия за всички ни. Това, което се случва в Гърция, в Португалия, всички сме засегнати. От юни се надявам вече да може да работим заедно, за да преразгледаме фонда за солидарност. Това ще бъде отличен момент да видим как този фонд за солидарност може да се промени в името на държавите членки. On the implementation. On the implementation, uh, uh, as I said, По приложението. Повечето данни показват, че приложението е набрало скорост. Близо сме до половината на наличните фондове за периода, които са предоставени за проекти във връзка с планирането на приложението за периода в сравнение. И това е добро развитие, отговаря на етапите на предходния период. Също времено съм разочарована, че подбора на проектите не се отразява на плащанията. Срещнах се с новия министр на економиката на Холандия. И тя беше много изненадана. Защото има средства за Холандия, има много подбрани проекти и те са започнали. И въпреки това не са и са започнали с местни средства, не са получили обаче исканията за плащанията. Има забавене, чака се, чакат се фактурите. Началото на приложението е бавно, но не трябва да забравим, че съответните нормативни текстове за 2014-2020 година бяха прияти в Европейския парламент доста късно и след това а, властите трябваше да се запознаят с новите особености в нормативната уредба, но лека по лека се наваксва. Нека да ви припомня, че говорим за периода 2014-2020 2014-2020, е, но имаме още 6 години от 2023 година. Господин Новаков, благодаря за коментарите. Мисля, че и на Ламбърт и Констанце отговорих по въпроса за резерва. В следващите обсъждания очаквам да Очаквам с нетърпение приноса на Комисията по регионални въпроси и за подготовката за кохезионната политика. Е, по-нататък и очакваме госпожо председател и е, господин Новаков да можем да разчитаме на българското председателство, за да действаме заедно в защита на тази политика. Добре, че съветът ни подкрепя, но да видим какво ще стане и като се срещнем с министрите на финансите в Австрия. Трябва да се има предвид принципа на субсидиарност с законодателите са отговорни за определени изисквания по Фонда за солидарност и за това държавите членки имат известни затруднения при кандидатстването със средства от този фонд. Темата беше обсъдена вече между Европейски парламент и държавите членки. и ще трябва да я обсъдим отново и през май, защото мисля, че трябва да има малко по-добри възможности за маневриране. Но няма какво да се сочим обвинително с пръст, защото всички сме участвали в това. Сега за мерките за Гърция. Благодаря много. Съгласно изменението, свързано с конкретните мерки за Гърция, Както знаете, доклада по приложението на тези мерки се изготви от гръцките власти, а не от комисията. Гръцките власти изготвиха такъв доклад и го предадоха на комисията. Той е получен също и в Гърция. Преводът се прави в момента. Ще бъдете информирани. Така че ще поддържаме връзка по темата. В предходния период избрахме 181 проекта. Сега трябва да се занимаем с най-важните потребности и за това имаме само 18% проекта метрото в Солон и други важни проекти, за да се ускори приложението и да се види напредък. Ще има превод на немски и на други езици. Госпожа Михайлова, нека да ви благодаря за помощта. Благодаря на всички членове на политически групи. Най-трудно ще е в началото на следващата година. Така че трябва заедно да работим по политиката за сближаване. Ще има конференция по многогодишната финансова рамка преди среща на комисията в София на 8 и 9 януари. Понеделник и вторник, първите работни дни през януари ще се посветени на многогодишната финансова рамка. И разбира се, аз ще участвам активно, за да се настои силно на бъдещата кохезионна политика. След това ще има и конференция през януари за периода след 2020 година. Надявам се, че е, ще е, присъствате. Е, искаме по-голяма видимост в държавите членки, що се отнася до алиансите на приятелите в областта на политиката на сближаване. И мисля, че е, можем да използваме събитията в тази връзка, за да подчертаем колко много е постигнато. От 30 години има политика на сближаване. Основното събитие ще е на 23 март и сте поканени. Госпожа Крел зададе въпрос за услугите, но тази тема е в портфейла на заместник-председателя Домбровски. Но доколкото знам, ресурсите идват от маржа в европейския бюджет. Благодаря ви много. Приятна, приятна уикенд. И ще се видим отново в Страсбург. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря много, госпожо комисар. Надявам се, че ще се видим в Страсбург. Надявам се, че ще приключим работата си по Омнибус. Има изключителни компетенции на Комисията по регионални въпроси и се надявам, че по този начин ще приключим годината плодотворно. Благодаря ви за участието. С това закривам първата част на заседанието. Продължаваме с заседанието на координаторите. За съжаление, без превод ще работим на английски.